Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place, s'il vous Дами и господа, моля, заповядайте, заемете места. Afin que nous puissions ouvrir notre session de... За да можем да започнем с нашето заседание по една много съвременна тема е, плеядата от фондове и финансови инструменти – свързани с европейският бюджет. С нашия докладчик искахме да очертаем картината, на бюджета, доколко той е разбираем, какво се е случило с него и посланието, което да предадем на ръководителите на държавите и на европейските граждани. Поканили сме няколко гости, които ще говорят на три тура. Първият ще е посветен на следната тема – как е, се е развил европейския бюджет, какви промени са настъпили в рамките на последните 10 години. Встъпителните е, думи ще бъдат е, изнесени от е, господин Джакомо Бенедети. Благодарим за присъствието му. След това ще има дискусия е, в рамките на един час. След това ще зададем един друг въпрос, а именно инструментите, с които разполага бюджета, за да осъществи финансирането на външните си политики. Тук уводът ще бъде направен от Бестиан Пауло и Елза Перон, които а, са из, създали един а, труд върху а, инструментите за финансиране на външната политика на Европейския съюз. Ще има и дискусия и след това третата част ще е посветена на Фонда за стратегически инвестиции, като един пример за тип фина, инструмент за бюджетно финансиране. Тук встъпителните думи ще бъдат произнесени от доктор Хорхе Нонес Ферер ще има дискусия и около 17.30-18 ще стигнем до четвъртата част, където ще очертаем перспективите за бъдеще, където ще ни помогнат авторите на доклада на групата на високо ниво, председателства от Марио Монти, където участваха господин Ламасур, господин Калфин и Гивер Ховштадт. Тоест, влязохме в етапа на размисли към края на бюджетния цикъл. Всички тези инструменти, прехвърляния, кръжащи сателити около бюджета са в помощ на това, което иска да извърши и Европейската комисия и Европейския съюз. В момента има и проблем с това, с някои от целите, които не можем да финансираме и е много успешно да се реши е, какви ще бъдат съответните политики. Сега давам думата на господин Джакомо Бенедето да започне със своята презентация. Good afternoon. Thank you for your invitation. Добър ден, благодаря за поканата. С голямо удоволствие присъствам днес в Европейския парламент, за да ви представя моя принос към дебата. В следващите 20 години ще обсъдя въпроса как се е развил и променил бюджета в последното десетилетие. Казвам се е, Джакомо Бенедето и председателствам катедрата Жак Моне в университета Холуей в Лондон. Ако трябва да мислим за структурата на бюджета, основният момент в него са собствените ресурси и отстъпките. Този бюджет, на личните средства през 2015 бяха 146 милиарда. Малко над разходваните средства. Много малък излишък. Откъде идват тези средства? Огромната част от бюджета се попълва от дохода от брутния вътрешен доход. Има и традиционни собствени ресурси, митническите тарифи и малък процент от ДДС. Това като общо са една четвърт от финансите, разбира се, различно в различните години. После най-противоречива е системата на корекции или отстъпки. Най-известната е тази за Обединеното кралство. И присъствието на факта, че има корекция за Обединеното кралство, налага балансиране на вноските от всички страни членки на базата на тази корекция на Огненото кралство се породи и е, настояванията на страните членки в последните 30 години да се направят калкулации за финансовите им разходи към европейския бюджет. Освен корекцията за Обединеното кралство, има и други корекции за други относително богати страни членки. Първо отстъпката върху отстъпката, т.е. намаляване на корекцията, която се изплаща на Обединеното кралство от Германия, е, Нидерландия, Австрия и Швеция. Дания, Нидерландия, Швеция и Австрия получават суми като намаление, т.е. намаляване на процента на ДДС, който трябва да бъде даден. Това е всъщност вноската, която се плаща от Дания, Нидерландия и Швеция. Много е сложна системата като всичко това допринася до така наречения ефект на нетния баланс. Това е много важен компонент при реформата на европейския бюджет или системата на собствените ресурси, е, средства и приходи. Миналата седмица е, бе публикуван доклада на е, групата на високо ниво с предложение е, за справяне с проблема с ефекта на нетния баланс. Групата на високо ниво препоръчва няколко механизма, за така пакетни споразумения, за да се преразгледа бюджета, както разходите, така и приходите му. Ако сега разгледаме е, приходите, финансовата перспектива, бе създадена като инструмент през 1988 година за 5, 4, 5 или 7 години преди да влезе договора в сила. Финансовата перспектива последно договорена беше от 2006 -та. Методът за постигане на тези договорености беше е, посредством преговори между комисията, съвета и парламента. Те заедно договаряха един пакет. Е, съвета трябва да вземе решение единодушно а парламента решава след като има ратификация от националните парламенти, където се налага един, едно максимално ниво горен таван за разходите. Това беше ситуацията преди преди това, до 1988 бюджета се решаваха, е, решаваше на национално ниво и имаше много голяма нестабилност. тогава се налагаше да се прибягва и до така наречената е, време на е, една дванайста. От 88 нататъка е, проблема се реши. Какво се случва, ако обаче не се постигне споразумение за подновяване на, това, на тези договорености? До сега не се е случвало, но би могло. За последните четири финансови перспективи беше ясно, че тъй като това може да наложи много голям дисбаланс на, на изпълнението на бюджета, особено за дългосрочното дните програми, беше решено, че ако няма споразумение, мож, могат тези програми автоматично да бъдат а, продължени, но съвета или парламента по желание можеха да ги прекратят. След това е, Лисабонския договор въведе промени 2009 Въведе се многогодишната финансова рамка. Много малка беше промяната в е, законодателната уредба. Първата е, многогодишната финансова рамка от 2013 прие следните определени условия. Първо, Процедурата е различна. Парламента реално може да даде съвместно предложение заедно с комисията за финансовата рамка. А съвета дава съгласието си за тази рамка, след като е получено одобрението на, съвета, на парламента. Значи първо одобрява парламента и след това съвета се съгласява. И в, в зависимост от това как решим да интерпретираме този, тази възможност, Европейския парламент реално е с предложител заедно с комисията. Съвета, както винаги, трябва да реши за многогодишната финансова рамка единодушно но вече на национално ниво няма задължение за ратифициране на бюджета от националните парламенти, което дава повече гъвкавост. Също така няма право нито една от трите институции да наложи край на многогодишната финансова рамка, ако не се получи съгласие в рамките на изтичането й. Тя продължава автоматично на базата на една 12 тук обаче е, така създава сериозен акцент върху това, че е, ще продължат програмите. Многогодишната финансова рамка е влиза в договор, докато преди Лисабонския договор тези финансови споразумения не бяха част от основния договор. Бяха междуинституционално споразумение. Един от аспектите на преговорите по новогодишната финансова рамка, погледнете най голе пър, първия ред, свързан с конкурентоспособността. 2007-2013 в този период 9% от средствата са отишли за мерки по конкурентоспособност, научни изследвания и иновации. 2011 комисията предлага този дял да се увеличи на 15%, за да се е, поем, покрият задълженията на е, общността за развитие на политики за растеж. И накрая в съвета 2013 бе договорена цифрата 13%, не 15%. Тоест, е, повишават се тези средства – но не с толкова, колкото бе предложила комисията. Също така се намаляват и разходите е, около 5% по отношение на плащаните. 908 милиарда вместо 972. Така че е, в рамката на едно общо намаление е, виждаме 2% намаление на е, поетите задължения за конкурентно способност и политики за растеж. По отношение на земеделието и фондовете за сближаване, те са относително защитени, т.е. Е, спрямо предложението на комисията е достигнато договорено за 1% повече спрямо първоначалното предложение. Значи така се създава възможност за закрива, включително и правна такава. Когато се разпределя бюджета, има така наречената система на двойно бюджетиране, т.е. на поети задължения и на плащане. Е, поетите задължения са реално виртуални пари, значи правни гаранции, че ще бъдат отпуснати пари по определени проекти. Плащанията, реалните пари идват по-късно. Много е, често плащанията идват е, веднага. Там срока е, така да се каже, N плюс 0, т.е. същата година, в която са одобрени но много често се случва тези плащания да идват 3 години по-късно, формулата N плюс 3. Плащанията обикновено са по-малко от задълженията, защото не винаги се постигат поетите условия и така, като принцип, плащанията са по-малки от задълженията. Разликата между плащанията и задълженията са така наречените неизплатени задължения, РАО. И е, това, което затруднява инвестициите, е, е, включително и в области като сигурността и е, развитие на правовата държава, е, е така понятието за диференцирани плащания, това са и недиференцирани, които са селско стопанство и администрация. Е, там обикновено е, задължения, плащанията следват почти автоматично задълженията, докато диференцираните плащания имат изискването да има съфинансиране, е, вече дали ще е по раздел 1А или 3, 1А за конкурентна способност – Та, когато става дума за селско стопанство, там като че ли нещата са малко по-привилегировани в сравнение с други политики. Също има и предварително залагане на средства, а именно решение, че тези средства ще отидат за определени страни или региони там а, се ползват от тази система селско стопанство и, и средствата за сближаване. А има и непредварително заложени средства, примерно инвестиции в публични а, активи, те са недиференцирани, т.е. трябва съфинансиране и не са предварително заложени. Сега, отново е, става дума за споразуменията в рамките на многогодишната финансова рамка. В такъв смисъл твърде елементарно е да кажем, че е, селскостопанство и сближаване са закриляни, така да се каже. И е, не точно това е изпълнението, е, е единственото обяснение. Те имат е, правна защита особено селското стопанство. Те на първо място и след това политиката за сближаване. Как точно работи този механизъм на база годишен бюджет? Преди 2010, преди да влезе в сила Лисабонския договор, бюджетът всяка година се приема в рамките на ограниченията на финансовите перспективи и собствените ресурси. Тавана на годишните разходи се определя от финансовата перспектива, но с квалифицирано мнозинство съветът може да повиши, да завиши стоеността на този таван. Парламентът парламента също бе включен в този процес по Член 279, алинея 9. Европейския парламент плюс малцинството от, в съвета, 93 гласа от 352, можеха да гласуват намаление на задължителните разходи. Макар, че е, дори и такива плащания да са законово е, задължителни. Тоест, парламента имаше право да прави намаления на бюджета, но не можеше непременно да ги наложи, ако има задължителност за извършване на плащанията от правна гледна точка. Съвета и парламента, ако не могат да постигнат договореност, вместо да се случи така, че в такъв случай да няма бюджет, особено ако в парламента има голямо мнозинство, парламента и съвета можеха да пренебрегнат решението едни на други по отношение на незадължителните разходи. Това беше за съвета, а парламента можеше да пренебрегне решението от съвета по отношение на задължителните разходи. Тогава Тук ставаше дума да бъде сигурно, че ще може да има средства за външната политика и други, да може да съответно от двете страни да налагат предпочитанията си. Парламента също така можеше да отхвърли целия бюджет с мнозинство от две трети от гласовете. Защо биха го направили? напоследък. Е, това не може. Надали има смисъл да се случи, защото голяма част от разходите сега са незадължителни и парламента може да наложи предпочитанията си. Но в миналото парламента търсеше повече влияние върху останалата част на бюджета. И ако нещо такова се случеше, е, между другото съвета също може да отхвърли бюджета, но само на първо четене, ако не се постигне квалифицирано мнозинство. Тогава се въвежда системата на временните е, една 12 част от бюджета по съответния член на договора което дава възможност да се отпускат средствата на базата на средствата, разходвани от предишната година. Съвета решаваше по тези, тази една 12 та за задължителните разходи, а парламента за незадължителните, разбира се, в рамките на тавана, най-горната стоеност. Парламента естествено можеше да отхвърли годишния бюджет, за да наложи своите пред почитание за голяма част от разходите, които са незадължителни. Тази система сега вече е променена. Надали виждате добре тази схема. Ще я сложа в писмената ми презентация, но общо взето е, така крайно опростена е схемата. Комисията и парламента, ако искат да има, така предварително допускаме, че искат да има повече разходи, докато страните членки, т.е. съвета, биха работили за това да се намалява бюджет. И ако има вариант, в който те не постигнат договореност, Европейския парламент може да договори да определи незадължителните разходи, а с квалифицирано мнозинство съвета определя задължителните е, разходи, което е, е селското стопанство, плюс и договорените разходи за над годишния таван. Тук въпросът е кои са страните членки, които определят има ли квалифицирано мнозинство или не. Значи, има групи страни, които са тези за повече харчене и други, които се водят от Обединеното кралство и някои по-малки северни и северо-источни страни, е, които нямат достатъчно обаче гласове да блокират е, квалифицирано мнозинство. Ако привлекат Германия или Франция на своя страна, това може да се случи. Тоест, е, този, който решава какво се случва в съвета с бюджета на ниво задължителни плащания, и за това дали да бъдат надхвърлени таван, горните стойности, най-вероятно е, е Германия. Би било Германия. Ако се смята, че има момент, в който не може да се постигне квалифицирано мнозинство. Когато влезе в сила Лисабонския договор, отново бюджета се определя на базата на многогодишната финансова рамка и собствените средства тавана се определя, макар че член 279.9 вече не съществува, не мисля, че юридическите, правните специалисти така са единодушни, но ако тавана се надхвърли в съвет, това може да стане само с единодушие в съвета. Европейския парламент сега се произнася само на първо четене, т.е. само на едно четене, т.е. има по-малко срок да налага ограничения няма вече е, разлика за начина на гласуване за различните типове разходи, т.е. задължителни и не е, е, задължителни. Няма разлика в начина за гласуване парламента трябва да гласува с мнозинство от членовете си. Тоест, тези, които отсъстват или се въздържат, има същия ефект тяхното отсъствие, като това да гласуват против. Изменя се бюджета с гласа на 376 депутата. Ако има разногласие между съвета и парламента, се стига до помирителни а, преговори. Ако в съвета има мълцинство правителства, които спрат квалифицираното мнозинство или е, на, на помирителните заседания не се постигне договореност, комисията трябва да излезе с ново предложение за бюджет. Тоест има механизъм за е, взаимно налагане на вето. Европейския парламент има също така възможност да налага собствените си изменения, ако съвета си смени мнението след договореностите на помирителните заседания. Това не е много реалистична вероятност. Аз лично интерпретирам една подобна хипотеза, а, че съвета допуска, че процедурата по помирителните преговори е окончателния етап от преговорите и няма да се постигне времена договорка за бюджета, която после да бъде развалена, защото това ще води до много голяма цена след това. Но е така основният възпламенителен елемент е, е новия е, член 315 за едната 12, та която се налага като принцип, ако няма прият бюджет. Тъй като сега е много по-лесно да бъде отхвърлен бюджета от самото начало, тъй като парламента и съвета трябва активно да постигнат споразумение. Ако това не се постигне, е, трябва да има възможност да се продължава с бюджета и това се случва на базата на месечни е, бюджети. Единственото правомощие на парламента е само да замрази или да намали тези разходи. Тоест парламента получава допълнителни права да намали разходите в тази една 12, но а, губи правата си по това, което едно време бяха незадължителни разходи. И тук в схемата виждате иллюстрирано именно това. А, когато се налага статуквото, всяка отделна страна членка може да блокира увеличаване на разходите над таванната стойност И това а, може да определи и е, отново е, баланса на това, кой дава възможността да се постигне квалифицирано мнозинство, обикновено Франция или Германия. може по-лесно да се отхвърли бюджета, годишния бюджет или 15 евродепутати в е, комисия по помирение или 4 страни членки с 179 милиона население. Парламента няма вече възможност да изказва предпочитания за незадължителни разходи и няма възможност да отхвърли или да защитава незадължителните разходи по тези една 12 суми. Също така получава парламента правото да намали или замрази всички тези времени една 12 от бюджет. И а, така, в края на кращата, кой иска повече да харчи пари? Ако съвета иска да се харчат повече пари и парламента не иска, ще спечели парламента. So, on this link, which appears on the on the printed versions of the presentation. Ще получите цифрите в печатната версия на моята презентация за всички бюджетни раздели. Между 7 10 десета разликата в предпочитанията за плащане е които искаше съвета за разлика от парламента е била около 6%. Значи е, парламента иска около 6% повече, отколкото съвет. В следващите 5 години след Лисабонския договор тази разлика от, 5, от 6% пада до 3%. Тоест, ясно изразените предпочитания на парламента се доближават повече до тези на съвета. Защо може да се коментира. Може би парламента вече започва да се помирява с факта, че трябва да се търсят по-реалистични стойности. По поетите задължения, тук разликите между съвета и парламента са много по-малки. Практически няма голяма разлика. Разходите, накрая да кажем, Всич... Независимо нали, от това, което коментираме, не казваме, че е, съвета иска да намалява разходите, а, съвета иска е, по-малко разходи, отколкото парламента. Това е формулировката. И това се случва през целия период. Е, е, но винаги освен 2013, съвета е искал да има някакво повишаване на разходите, само 2013 не. Та, ако съвета иска да се намалят разходите, това, което се случи през 2011, има възможност да го направи. Той може да наложи предпочитанията си за поетите задължения и плащания по договорения бюджет и по коригиращите бюджети. След 2011 съвета имаше възможност да, да поема по-големи поети и задължения и е, там е, съвета имаше и повече контрол върху споразуме, вече договорените бюджети. А, та, няма много така отрицателни елементи в цялата е, развитие на финансирането, освен 2011. Тогава съвета искаше първоначално плащанията да бъдат по-низки, не поетите задължения. След това, с доста голяма щедрост, съвета дава доста големи плащания да бъдат включени в коригиращите бюджети, т.е. пуска така капка по капка средствата за постигане, за плащане на поетите задължения по европейския бюджет. И съвсем накрая малко коментари за кризата на еврото и механизмите за справянето й с нея и как те засягат бюджет. 2011, както казах, плащанията и поетите задължения бя, така бяха засегнати, съвета наложи нови предпочтения. Тогава се започна, 2013 започнаха и преговорите за новата многогодишна финансова рамка с така, настояване за бюджетни економии, тъй като страните членки казаха, че след като те налагат такива економии в националните си бюджети, това трябва да случи и на европейско ниво възможността да се наложат тези разходи съществуваше само от промените в Лисабонския договор посредством годишните бюджети. Рецесията постави под въпрос базата за брутния вътрешен приход на собствените ресурси, но годишната финансова рамка бе намалена с 5% от 2013. Годишните бюджети не бяха намалени като цяло, но понякога бяха повишавани под е, горната граница, с изключение на бюджета на 2014, който бе намален спрямо предишната година. Това беше началото на многодишната финансова рамка, когато се намалиха общо, е, общо разходите. Е, европейския бюджет е, дава гаранции за, на Европейския механизъм за финансова стабилност, е, където се предвижда максимално 60 милиарда. Там имаше въздействие от невъзможността да се плат... непокриването на кредитите от Ирландия и Португалия. В момента по механизма за финансова стабилност не се отпускат заеми, така че той вече не е предмет на притеснение. Националните хазни обаче, които имат отношение към собствените средства, бяха засегнати от неизплатените е, задължения по, фонда, е, по инструмента за финансова стабилност и механизма за стабилизиране. В е, такъв смисъл финансовите министри естествено започнаха с настояване за финансови економии на европейско ниво. Е, секторните банки имаха възможност да активират е, програми за в помощ на Ирландия и Португалия. Това бе възможно в 2013. Е, комисията и Централната банка направиха проучване, препоръчаха на съвета и съвета с квалифицирано мнозинство прие възможността за изкупуване на облигации, за да се даде е, необходимото финансиране за тези страни. След това 2015 година се е, започна програмата за гаранция за Гърция. тога, до, към този момент е, фон, фина, Фонда за финансова стабилност приключи. Инструмента за финансова стабилност също продължи до 2013. В момента се управляват само вече съществуващи дълго, кредити, не се отпускат нови. А, механизма за финансова стабилност, който започна през 2000, Механизма за стабилност, който започна през 2013 и дава гаранции за националните е, дългове, там сумите са много по-големи 705 милиарда те, тези суми нямат директно отношение към европейския бюджет. С това аз приключвам. Мерси, благодаря за това, този исторически преглед. Разбрахме, че Лисабонския договор значително намалява нашите бюджетни права е, така че е, хубаво е да сме наясно с това. Е, и е, да, вярно е, че парламента е, намалява своите разходи. Така или иначе, нещата са доста сложни. Има е, по отношение на фирмите допълнително финансиране от националните бюджети на държавите членки. Е, така че се изисква наистина сериозен е, бюджет е, бюджетен контрол. Казвам го на вниманието на колегите, които се занимават с тези въпроси. Между пожелалите думата е господин Ламасур. Имайте предвид, че времето е кратко. Благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика трябва да, да обърна внимание, че това, което се чу тук, съдържа исторически, но и политически компоненти и обяснение за настоящото ни положение. Първото, което искам да кажа, ние с изненада установяваме, че в европейския дебат въпроса за бюджета и финансирането е един вид черна котия. Финансиран да се от държавите членки, от правителствата, но никой не говори за това, което в впечатляващо, изненадващо и което до, до известна степен обяснява положението, в което се намираме. В исторически план трябва да си припомним, че първата крупна политическа криза за така наречения единен пазар по, по време на 25 годишнината а, в утримските договори е, се, е, е в периода на така наречения е, период на празния стол, точно а, е, по времето на управлението на Шарл Дего, през втората половина на 60-те години, точно във връзка с общия бюджет и неговото финансиране. И тази криза е, приключи в резултат на политическо споразумение на базата на три въпроси е, във връзка с е, разходите. По това време около 80% посветени на отделени за селскостопанските разходи, което много интересуваше Франция като много влиятелна страна. Отражението на върху това на е, собствения принос. Е, го, го, говорим за период, когато по, митническо линия на е, митническа митата се осъществяваше протекционизъм и от, от трета страна Европейския парламент Брексит. По, по това време Франция имаше своите възможности за финансов контрол. И все пак всички забравят, че дори преди този въпрос Съюзът, Монтано Унионът предвижда наистина общи разходи и общи е, данъци, което съществува. Всичко това съществува до 2003 година в принципа. Този принцип не е дразнило никого, включително нито Великобритания е, така, която, държава, която по това време представя член на Европейския съюз. Така че през 80-те години по тази линия се финансираше минната промишленост в някои държави членки. И така през първите 20 години нещата стояха по този начин, след което се яви един ефект на рожицата, ножицата, нарастване на разходите, съвсем тенденциозно, с нова политика въведена от следващите европейски договори и първото разширяване на Европейския съюз е, е, с, е, страни, които имат по-малък договор доход, което се отрази и на а, пазара. Тогава се явиха и тези в бъдещ по-късни ко кохезионни фондове. Намаляване съответно на митата, А, е, и с възможност за свободен обмен и е, след това е, е, една промена, промяна, която не направи впечатление на никого, т.е. собствените с ресурси. Говоря тук специално за ДДС, бавно и полека, година след година, беззаместно от националните данъчни администрации, което не е тема за политически дебат в никоя, никоя държава членка и понякога не го осъзнават дори и министрите. И така се оказваме в една система, в която полека-лека, намалявайки собствените ресурси, ги заместваме с принос на националните бюджети, които в момента съставляват над 60% от на общия бюджет, което води до три политически последствия. Първо, това е област, където е, европейската интеграция не се състоя. Ние ви говорим обикновено, че с със всеки договор Европейския съюз не само се разширява, но се задълбочава и е, интеграцията нараства. Но в тази област това не въжи. Второто последствие от момента, в който националните бюджети започнаха да финансират е, европейския бюджет. Европейския съюз се е, е, превърна в обикновена международна организация е, по отношение на търговията и така нататък с национален принос, с, с, с, с по съответен начин на разпределение на финансовия принос и, и на определене на финансирането и точно тук е на лице отстъпление на Европейския съюз. И тъй като министрите на финансите не проявиха воля или доброто намерение, да, благонамереност да въведат такива данъци. От 20 години финансирането на европейския бюджет става на базата на определен процент, 1% и половина от брутния национален доход. Трето, този бюджет, който не нараства, остава основно предназначен на е, определени приоритети е, и то в приоритети на вчерашния ден, а не на настоящето и бъдещето това бе наистина така. Така бе е, и през 2013 година, още повече, че политиката се ръководи от е, приоритети на вчерашния ден, политика на сближаване, на определено развитие на селското стопанство, се прилага във, всяка, във всички страни и всеки дебат за многодишната годишната финансова рамка, в крайна сметка ни показва, че всяка държава членка отстоява своите позиции и своята територия, така да се каже, в сферата на националната си политика. Една едното, едно от най-стряскащите последствия от това е, е предвид е, значи, е, разходите в, от европейския бюджет се осъществява в една определена процедура на вземане на решения, прозрачна, демократична и така нататък и въпреки това, това се е, намалява не само е, парламентарния контрол, но и политическия контрол. Аз съм убеден, че между 28-те министри на финансите няма да намерите двама, които да ви обяснят защо вноските в е, общия бюджет са такива, а не други. Това е дискусия, която се провежда на ниво заместник-директори на министерите, министр, на финансите. И резултатът е, че през 2003 година, когато се проведе дискусия в Европейския съвет за периода 14-20 година, говорим за 2013 година, е, е, е, и е, тога стана ясно, че е, председателят на съвета на Европейския съюз е, бе наистина толкова оплашен от потенциалните резултати, че дебат наистина нямаше. И аз, като ми каза той, разговарях с, с, с държавните ръководители и ще им направя така да се каже, подаръци на всеки го, според нуждите на, на французите за селското стопанство, на поляците за друго и така нататък. И в, в резултат на това се проведе една двудневна среща и се каза, всички знаем резултатите, всички сме щастливи, всички сме съгласни, благодаря. И така, след като държавните и правителствените ръководители имаха за първи път възможност да проведат задълбочен дебат по европейската политика, която да се провежда на база на Лисабонския договор. За първи път се прилага този договор за 7 години напред. След финансовата криза, в кризата на еврозоната и редица поводи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 помисли за програмата периода 2010-2020 година, която е застрашена. Е, програми като Ераза можеха да изчезнат поради липса на средства и въпреки това не се проведе дебат и на всичкото отгоре председателят на съвета на Европейския съюз беше доволен. След тази констатация, какво да правим? Първо, е, е, трябва да се помисли дали има разминаване между правомощията на а, са компетентните органи. Амбициите заявени от големите играчи, целите на Европейската комисия, одобрени от съвета и парламента. Това от една страна и ресурсите от друга страна. Съюзът иска да финансира световна политика с такива средства. От друга страна, второто политическо последствие – след като има огромни правни, правна власт, е, Европейския съвет е, нарушава сам е, своите, своите правомощия, предлагайки подобни решения. И така, ако е, предприемем, че работим с две, две ръце, е, на едно тяло, един герой с две ръце, имаме една ръка, която е много силна, политическа и една финансова, която е на практика парализирана. Така че е, установяваме това, което ви разбираме и днес, е, че се явяват множество сателитни бюджети, защото общностния бюджет не предоставя необходимите възможности и държавите членки създават допълнителни бюджети с собствени вноски, в резултат на което няма парламентарен контрол е, и тъй като не става дума за общностни средства, докато националните парламенти е, трябва, да, след като им се обясни как стоят нещата, е, че те трябва да гласуват по свое осмотрение и така на парламента има възможност избора между да и да при липса на, европейс... на парламентарен финансов контрол липсва обаче и политическо лидерство, политическо ръководство в цялата тази галактика. Пръскат се пари, разпределят се пари тук и там, по цяло едно съзвездие от е, проекти, без да има общ контрол. И накрая едно предложение. Можем да излезем от тази усмирение смирителна риза, която, която сами сме си която сами сме си наложили. Но това предполага да разгледаме въпроса за нови собствени ресурси и точно това е задача за нашата комисия, но на политическо равнище пред нашите е, избиратели ние не можем да настояваме за нови ресурси, освен ако едновременно е, или дори пред предварително покажем, че всичко това е за е, финансиране на разходи, които ще бъдат по-добре е, използвани на европейско ниво. Трябва да покажем и да докажем, че едно евро похарчено в Брюксел позволява на националните столици да спестят повече от едно евро. Е, При съответни вноски. Разбира се, всичко това са пари на данакоплатеца но трябва да се помисли е, и да се подчертае колко по-ефективна е обществената политика. Зная, е, известно ми е, че, че тези въпроси особено интересуват Европейската комисия. Става дума да се, да се покаже на базата на анализ във връзка с съответно бюджета на държавите членки, да докажем, че можем да дадем гаранция, че ако се създавам, ако създаваме обща е, гаранция за сигурност, за защита на границите, служба за външна дейност и така нататък. Това не само не натоварва допълнително данакоплаците, но напротив е, облегчава обществените разходи. Точно това трябва да покажем и точно това трябва да напомняме всеки път, когато въвеждаме нова европейска политика или създаваме нови звена на европейската администрация. Председателят благодаря. Е, разбирам, че е, на настоящия бюджет е в дисхармония с настоящето, той отразява а, е, миналото, залагайки на разходи, а не на ресурси и че всичко това в край на краищата е доста объркващо и тревожно. Господин Бога, благодаря господин председателю. Мога само да се съглася с казаното. Истина през последните години парламентът изгуби по отношение на влиянието си върху бюджетното право. Пре многогодишната финансова рамка през 2013-2014 година беше така, но има предистория. И всички сме свидетели. Много добре си спомням че дойде един така много развълнуван сътрудник на политическата група и е, обединените държави членки, обе, щати на, обед... на държавите членки, готвели попълзновение срещу е, правата на парламента. Тогава е, така се хванахме на работа и едва успяхме да постигнем това, което е записано днес в Лисабонския договор. Така че имаше, а, националните действия имаха своите, своето логично продължение по-нататък. Не... И по-нататък. трябва да обсъждаме този въпрос, но може би когато говорим за бъдещето на инструментите. Последният слайд, който беше показан току-що, за европейския механизъм за финансова стабилност. Там се говори за 60 години гаранция от европейския бюджет. Как се е стигнало до там? И как става това с милмъртволивото съгласие на комисията? просто за една нощ от страх от азиатските пазари беше създаден ЕФСМ бях, беше предвидена горната граница на собствените ресурси и горната граница на МФР, като помежду остава известен марш, защото има инструмент за държави извън еврозоната. За еврозоната се смяташе, че не е необходимо. Значи 60 години са, милиарди, са гаранцията. Това беше решение на съвета без дори да понечат да посегнат към телефона и да се консултират с парламент. Нещо, което си беше чисто нарушение на бюджетното законодателство. Ни повече, ни по-малко. Комисията се направи, че не забелязва и след това господин Ламасюр, като председател на комисията в вече следващата бюджетна процедура, така да се каже, поправи това нарушение на бюджетното законодателство. Сега вече е вписано, че съветът взема единодушно решение по различни бюджетни въпроси, що се отнася до собствени ресурси. Но решението за маржа между двете горни граници без участието на парламента не може да се взема. Без когато това стана, беше нарушение на правото. Така че трябва да внимаваме да не допускаме някакви безкрайни разширявания, да не споменавам а, са решенията на седа от 1998 година, за които се питам днес в крак ли са с времето, в крак и с времето и дали с Ингеборг Гресле не бива да седнем и да помислим как да предотвратим все по-нататъчното завързване на ръцете на парламента. Изваждането, аутсорсването на проекти извън компетенциите на парламента, понякога и оттеглянето им от погледа на комисията са опасна тенденция. Имали сме такива примери. За това смятам, че е важно много задълбочено и много енергично да се занимаем с тази тема, защото става въпрос за по-нататъчното развитие на европейския бюджет. Просто трябва да а, а, спрем а, съвета в това отношение, защото стига да имаш възможност, започваш да крадеш, както казва поговорката. Благодаря, госпожа Гресли. Да, понякога, когато човек достатъчно дълго е свидетел на едни, едни неща, става започва да се съмнява. Не съм толкова отдавна, колкото Райнер е тук, но съм достатъчно отдавна, за да имам наблюдение. Веднъж имахме изслушване в бюджетната комисия, когато предстоеше Лисабонския договор, дали ще ни се увеличат бюджетните права или не. Помня тогава докладчика от социалистическата фракция, една колежка, и тя се опитваше да ни убеди, че Лисабон си е чиста печалба за нас, чиста, а ние твърдяхме, че губим. Много съжалявам, че що се отнася до резервите, които едно време, за които едно време се вземаше решение в бюджетната комисия с обикновено мнозинство, сега вече нямаме, е, съвсем нямаме такава възможност така че за всеки един бюджет можем да прокараме една единствена резерва. Ние сами сме се отказали от това си правомощие да направляваме нещата и за това апелирам към колегите. Нека да започнем отново да изчерпваме всички възможности, които ни се дават по отношение на бюджета, защото иначе ще потънем още по-дълбоко. Това ми беше първата бележка. Втората бележка – Става въпрос за Европейския е, инструмент за финансова стабилност. Това е нещо, което съвсем мина покрай нас. Ако не започнем да санкционираме съвета, ако не започнем да опорстваме да бъдем допуснати за, до участие, няма да я докараме до никъде. Трябва да оказваме натиск и да се опитаме да разчупим сплутеността на съвета в това нещо, защото по този начин ще придобием повече демократични права за контрол. Трябва да престанем да се ровим в малките програми. Помните ли тази сателитната история? Помните ли за колко малко пари ставаше дума? Увеличихме броя на инструментите извън бюджета. Сега в името на истината трябва да кажем, че имаме 32 агенции и други помощни средства, с които, чрез които могат да се изразходват средства, обаче нещата се изплъзват от контрол. Никой не контролира тези. Просто се правим, че ги контролираме. Трябва да бъдем откровени, да признаем това и да се занимаем с въпроса как да въведем отново ред. Благодаря. Това е челенджа. Мадам Малетич. Сериозно предизвикателство. Госпожа Малетич. Благодаря. Благодаря за презентацията на господин Бенедето и благодаря на всички изказали се. Искам да задам един въпрос, свързан с управлението на европейския бюджет. Винаги е, си мисля за тези трудности при забавянето на плащанията в кохезионната политика. Вие обърнахте внимание на някои специфични особености на тази политика. През първата година на изпълнение няма много плащания, много повече се поемат задължения. И по-късно, в следващите години на изпълнение на бюджета, започват да се осъществяват повече плащания. Но вноските от страните членки са свързани с плащанията. И в години, когато плащанията от европейския бюджет са малки, е, страните членки, ако са платили повече, си получават разликата обратно. И след това, в следващи години, когато има повече плащания, никак не е лесно да бъдат те обединени, че тъй като има вече поети задължения, те трябва да платят повече непрекъснато се получават тези проблеми с изоставанията в плащанията. Затова ми се струва, че е по-важно да се обвържат плащанията за една страна членка с поетите и задължения. А, и не следва да си представяме, че тези задължения са виртуални пари. Те са пари, които трябва да бъдат изплатени. А, понякога в по-висока степен, понякога в по-малка но те си съществуват. Благодаря, госпожо. Не виждам други желащи да вземат думата. Господин Бенедето, ако сте любезен да максимално кратко да правите обобщение на чутото и казаното, защото чухме едно много добро представене, разкрити бяха слабостите е, му, може би, в навечерието на един нов подход към многогодишната финансова рамка. Имате думата. за оратора, моля. Uh, в отговор на последния въпрос във връзка с изостаналите плащания, по, във връзка с кохизионните плащания. Това е, е съгласувано между държавите членка. Е, ту има редица държави членки, които проявиха, които ги приеха с неохота Държавите членки са готови да плащат само ако са сигурни, че проекта ще, бъде, ще мине добре, ще бъде изпълнен, че одита ще мине добре, че наистина ще има пари и така нататък. Наистина много държави членки се тревожат за одита които а, тези държави проявяват сдържаност. Но едновременно с това тези държави ежегодно поставят въпроса за неизплатените задължения, поне моите проучвания това показват. Въпросите са уредени съответно между държава държавните ръководства, но хората са късопаметни. Въпросът е въпросът да се реши с изменение на финансовите, финансовите разпоредби в бъдеще или съответни изменения. Тук се каза по отношение на основните аргументи в доклада на групата на високо ниво за ресурсите за същността на европейската добавена стойност. И тук на първо място идва мащабната економика, като се говори за бюджета за изследвания и иновации, както Хоризонт 2020 подпомагане на трансграничното сътрудничество и економическите е, приходи. Тук попадат Еразъм, инструмента свързване на Европа. Е, така се подпомага специално с Еразъм, обмен на студенти, на преподаватели и така нататък. И накрая е, ефекта на съопределените прагове трудно определени амбиции могат да се осъществят на национално ниво. Скъпи са така че се осъществяват заедно. И тук говорим за Галилео, Итра, Итър и така нататък. Това е всъщност също едно позитивно послание, което можете да, е, на което можете да се позовете. Е, ако говорим за баланс, инвестиции в Итарига, в Галилео, е, нещата с плащанията стоят по различен начин в сравнение с преките плащания в селскостопанската политика. Да, и в един и в друг противен случай някой получава пари. Дали ще са фермерите, дали ще са учените по Галилео. Но съдейки по досегашния начин на работа, е, това е само въпрос на сметки. Дали ще бъдат фермерите, дали ще бъдат учените. Но никой не се занимава с нефинансовите ползи от изследователска дейност, от е, една програма, спътникова програма или производство производство на определени продукти. Председателят благодаря. Да, това е не, ние имаме постоянен, постоян работен семинар от нашата, в нашата комисия. Ще се върнем на темата следващата седмица. Благодаря на господин Бенедето за направената презентация парламентът е, видя как полека-лека губи е, бюджетни и е, си власт след Лисабонския договор, но нищо не е свършено. Ние можем да, ако има политическа воля, да постъпим нещо. Разбира се, нещата са и в ръцете на съвета, на министрите, на политиците, но имаме и корепер, а там се срещат дипломатите. Така че политиката е сложно явление. И така, следващата част, наш, също за половин час, за инструменти за провеждане на външна политика – и тук ще чуем Себастиан Пауло и Елза Перо, може би, прощавайте ако бъркам името, кой от двамата ще открие първи огън. Разбирам, че това ще е господин Пауло, на когото давам думата. Благодаря за поканата. За мен е истинско удоволствие да представя нашето проучване. Моята колежка Елза Перо и аз е, изработихме този материал, посветен на финансирането на архитектурата на външната политика на Европейския съюз и тази архитектура или тази структура става все по-сложна през последните години. Част от това осложняване се дължи на създаването на нови средства и механизми, като различните доверителни фондове, да речем инструмента за бежанците в Турция. Е, има нови предложения като фонда за устойчиво развитие, а също така и предложения, които се отнасят пряко към бюджета, например въвеждане на по-голяма гъвкавост в инструментите за външната политика. И като целта ни бе двояка. От една страна да направим преглед на настоящото състояние и предлаганите промени, като бяхме замолени да обърнем внимание специално на Европ... Европейския фонд за развитие и специално инструмента за бежанците в Турция и инструмента за устойчиво развитие, както и гаранционния фонд за външния външна дейност. В, на, след това правим една опред, в известен смисъл оценка на базата на критерии, които сме извлекли от наши изследвания, но и от стратегически документи, като глобалната стратегия на Европейския съюз, като се опитвахме да преценим доколко ефективни са тези документи. Изхождам от критериите демократично развитие, прозрачност и сближение сближаване. Ето накратко какво искам да кажа. Из, имаме доста графични материали и графики. Ето един общ поглед. В центъра стои, разбира се, европейския бюджет и инструментите за външна политика в неговите рамки. Освен специалните инструменти, всички е, те попадат в раздела а, Глобална Европа в МФР. 6,1% от целия европейски бюджет. И основният принцип тук, ако оставим на страна си ФСП, е, че съветът и парламента вземат решение на базата на определени документи, а комисията отговаря за изпълнението. Освен това имаме Европейския фонд за развитие, ЕДФ, най-крупният инструмент за сътрудничество за развитие на базата на междуправителствено споразумение между правителствата на държавите членки, но изпълнител е комисията. Това, което ще забележите тук е въз възможно, възможностите, че възможностите за изпълнение на бюджета са доста разнообразни. Имаме няколко вида външна политика, защото Европейската комисия може пряко и непряко да управлява изпълнението и прилагането на бюджетните инструменти, например, чрез така наречените грантове. В дясно ще забележите, че има други инструменти и механизми, които могат да бъдат да позволяват бюджета да се прилага заедно с други средства, например от доверителните фондове от 2013 година и възможността за създаване на такива доверителни фондове, а също и различни видове инструменти, така наречените blending facilities, за които ще говоря след малко. Този общ преглед ни показва новата рамка на Европейския съюз за чуждестранни инвестиции според сегашните предложения предложих възможностите за предоставяне на средства, като Европейския съюз се създават местни, регионални е, възможности за е, заемане на средства както и други такива форми с подобна насоченост. Те съчетават в известен вид, е, в смисъл, грандове от, Европейск, грандове от Европейския съюз или заеми от международни финансови институти, както и банки за развитие с цел мобилизиране на е, допълнителни инвестиции за целите на развитието тези регионални инструменти за финанси за заемане на средства са, се оформят в четири групи, които са на географски принцип, на добросъседство, за предприсъединителни форми и също така и добросъседски отношения. А те влизат и в неодавна предложения Европейски фонд за устойчиво развитие който до някъде се ръководи от идеята да е, е, повтори идеята на е, ЕФСИ, но във външно измерение е, този фонд за устойчиво развитие ще преследва целите за в подкрепа на целите за устойчиво развитие на ОНЕ и ще обхване отчасти и а, мигрантската криза, по-специално в Африка и съседните на Европейския съюз страни. Той ще бъде част от Фонда за устойчиво развитие. И тук се включва и гаранцията за устойчиво развитие, свързана с съответно фонд, който се финансира от бюджета. И накрая гаранционния фонд за външна дейност. Този фонд обхваща по-специално е, микрофинансовото подпомагане, предоставянето на средства, е, но и предоставяне на заем на средства навън във връзка с предизвикателствата, в а, съседните страни, като да речем инициативата за а, с, с, стабилно развитие в Западните Балкани или инициативата на ЕИБ за предоставяне на средства. И а, тук комисията предлага някои изменения, тук като, например, управлението на този фонд – който да се осъществява от комисията, а не от ЕИБ е, както и увеличаването на а, стойността на, на цената за наемане от 9 на 10%, като идеята е тук да се обхванат не само политически и дългови рискове, но и търговски рискове. Следващото предложение е за общи провизии за гаранциите, което ще обхване и гаранциите по фонда за устойчиво развитие, е, в гаранционния фонд за външна дейност, както и ЕФСИ. Е, тук е, не, се притеснявайте да ни предложите нови идеи съществуващото положение в центъра на нашето внимание. Ние търсим добавена стойност за критичен подход е, и преглед на тази ситуация. Вярвам сте разбрали до сега, че сме недоволни от това положение. Положението е, е лошо. Е, няма пари, няма политическа отговорност, е, нещата се прехвърлят към периферията, където няма контрол. Нито от Европейския парламент, нито от националните парламенти, т.е. парламентален контрол липсва така че не се бойте да ни предложите провокативни идеи, да направите стъпки по тънкия лед, така да се каже Механиз... има един механизъм, който не, не, не, не, не присъства тук, е този за Турция, но това е координационен механизъм, а, така че това е причината. Тук можете да видите приноса на държавите членки е, и това са в е, милиони евро. Е, виждате в дясно какви са съответните инструменти. Така че всички държави членки дават своя принос и се очаква до месец юни тази година да се определят сумите. И ако продължим с описанието на архитектурата на европейското финансиране за външна дейност, от е, архитектурата към оценката, тук сме разгледали няколко аспекта. Първо, добавената стойност вече стана ясно какво се мисли за бюджетирането на идеята, но тук трябва да имаме доближаване на европейските правила, което ограничава добавената стойност. Но това все пак присъства при финансирането за развитие. Освен това, има различна добавена стойност за различните елемент е първо повече гъвкавост и бързо действие, особено за доверителните фондове и инструмента за беженците. Е, същото се отнася и за координацията, но е все още рано да можем да направим оценка на ефективността на тези инструменти по отношение на координацията. И след това фактора допълнителни ресурси във връзка с е, доверителните фондове, различните инструменти за добавяне на средства, инструмента за Турция по отношение на Европейския фонд за устойчиво развитие ФСД имаме на една, ед, подход от едно място. И по-нататък сближаване и координация. Тук имаме твърде различни европейски набори от инструменти. Е, нещата стават все по-сложни и има опасност от раздробяване на финансовите средства. Не бих казала, че можем да говорим за цялостно дублиране, но има припокриване в отделните проекти и кохерентността не винаги е на лице. Така че в средносрочния преглед на МФР и подготовката на следваща финансова рамка, както и при преразглеждането на финансовите разпоредби, могат да се използват като подходящ момент да се потърси по-добра координация, по-висока кохерентност при използването на средствата. И отново, ако разгледаме предложения фонд за устойчиво развитие ФСД, трябва да се потърси наистина по-голямо сближаване с и в контекста и на възможността за един вход за инвестиции. Тук има и някои критични бележки предложенията призовават към повече гъвкавост, както е отбелязано в глобалната стратегия. Но това е един нескопусен опит за баланс между въвеждането на иновации, но и ограничения при промяна и промени, корекции на бюджета в средносрочен план. Има интересни предложения за гъвкавостта на бюджета. Тези 10% възможност за гъвкавост и при географския инструмент и създаването на нов резерв за в случай на кризи. След малко ще се върна на това, когато стигнем до демократичния преглед. Европейския фонд за устойчиво развитие може би има възможно да, за по-добро координиране на подпомагането на инвестициите. Но разбира се, тук е много важно да се действа бързо и гъвкавост. Това е присъщо на инструмента за Турция, но и на доверителните фондове. И все пак трябва да кажем, че тази гъвкавост може да е свързана с рискове когато става дума за принципите на ефективност и консултациите с заинтересованите могат да бъдат съкратени, ограничени. Може да възникне риск финансирането на определени инструменти да бъде пренасочено за краткосрочни политически цели в името на по-дългосрочни, по-високи цели. И накрая демократичният преглед на тази нова архитектура очертава сложен ландшафт, което прави бюджетния контрол, демократичния бюджетен контрол още по-сложен труден. Е, нещата са твърде раздробени, твърде трудно обозрими. За гъвкавостта в рамките на бюджета тук може да се възрази, че повече на гъвкавост, особено в географските инструменти, може да ограничи възможностите за привличане на парламента, например, към процеса на програмиране така че идеята е да се потърси по-добър демократичен обзор на финансирането. И накрая в е, доверителните фондове ролята на Европейския съвет ще бъде, е, извинявам се, на Европейския парламент ще бъде ограничена тук. Трябва да се помисли. И накрая малко препоръки. Ето ги и тях. Първо, консолидация на е- способността на Европейския съюз за гъвкава е, реакция на новите предизвикателства. Сега реагираме на кризи, но целта на бюджета е, е в дългосрочен план превенция на, на кризи, особено в съседство и в Африка. Второ, да се използва следващата МФР, да се преразгледат финансовите инструменти и бюджет. Говорим за много шикозни нови инструменти за бюджетиране, но все пак трябва да се да обърнем внимание на инструментите в бюджета. Има много възможности да приключи, например, дебата за е, Европейския фонд за, разви, за е, е, развитие и да се помисли какви инструменти за развитие да се предвидят в бюджета. Да се постигне разумно равновесие между стабилност и дългосрочна е, дългосрочна предсказуемост. В момента се говори за повече ем, предсказуемост на различни бюджет, бюджетни, но и географски инструменти. Не е ясно обаче каква логика се прилага тук. Да говорим, да речем, на дълг, за дългосрочното предназначение на географски обвързаните инструменти и е, още препоръки, оценка на нови инструменти и механизми, като се използват е, извън фондовете за доверителните фондове и така нататък, но преди това те трябва да бъдат оценени. Европейския парламент поиска по-демократична структура на контрол, е, така че вие да участвате в съответните рамки, на, е, чрез, да речем, излъчване на постоянни докладчици на тези форми. И е, ние трябва да бъдат обхванати. Тук трябва да бъдат обхванати всички инструменти, прилагащи този подход. Това са доста а, инструменти. Те трябва да бъдат хармонизирани. И най-сетне да се помисли за съчетаването. Така приложението на Фонда за устойчиво развитие може да се ограничи в зависимост от използваните средства и попхванатите региони може като начало да се помисли за използване на външните инструменти за финансиране на целите за устойчиво развитие. Благодаря. Благодаря, благодаря за анализа. Комисията се предполага да прави е, предложения и фонда за развитие вероятно трябва да влезе в бюджета, за да изчезнат е, сателитите. Но има ли смисъл да се прави многогодишната финансова рамка за 5 или за 7 години? По 2013-2014 бяха намалени средствата за иммиграция. Тоест, има ли смисъл да се прави все още многогодишна финансова рамка? Ако господин Ламасур казва, че благодарение на дипломацията може да се постигне, че има на някои места отдалечени, е, примерно по 29 посолства от Европейския съюз и всички страни членки. Госпожа Гресле. Просто искам да обърна внимание, че парламента се оказа да се бори за бюджетирането на ФЕД, нещо, което аз смятам за много неправилно. Äh, Защото в такъв случай просто няма да има повече пари за ФЕД, а, те ще, а той ще отиде в друга статия. И всички ще съжаляваме, че сме позволили да имаме толкова но малко влияние. Също така смятам, че въпросът за това кой колко пари внася за инструментите не е достатъчно ясен. Имаме ДЕВКО, коя, които разработват програмите, имаме ЕКО и други генерални дирекции – освен това има службата за външна дейност, имаме специалните представители и някъде се получават около 20 милиона евро. Това са нашите хора делукс, така да се каже, хора на съвета, върху чието заплащане и чието разходи нямаме никакво влияние. Допускаме за 20 милиона годишно да се прахосват за пътувания насам на там с извинение специалните представители в службата за външна дейност също трябва да бъдат контролирани в това отношение. Миналата година имаше доста предложения за изменение и така да се каже за наша огромна изненада в кавички, Комисията по външни работи на тази, този парламент забрави да направи такива предложения и отново загубихме една година. Значи, мисиите на Европейския съюз и специалните представители са нещо, върху което нямаме влияние. Така че настойчиво препоръчвам да се намери начин да контролираме и тези разходи. Благодаря. Мерси, мадам Грасле. Ки реагир? Благодаря. Кой друг иска да реагира на презентациите? Господин Преда, поздравления за повишението. Благодаря, господин председател. Искам само да се опитам да поясня някои от твърденията и да дам известен контекст на съществуващото положение. Изпълнението на тези инструменти, тези, които са за сливане, средствата за развитие също, целта е да се е, използват в максимална степен наличните средства, за да има и максимално голямо въздействие върху бенефициерите. Да, да, значи как да направим повече с по-малко, нали? Мисля, в някакъв момент вие не можете ли да кажете, стига вече да се опитваме да правиме е, магии. Крайно време е правителствата, да, държавите да си поемат отговорността, да ни дадат средства, а, е, с които да можем да изпълняваме целите и това да се вижда. Не мога, не бих казал, че праговете на настоящата финансова рамка са достатъчно високи, за да ни позволят да направим това. Да, действително има напрежение в разход, разходването на средства, за това трябва да се опитваме да ги разходваме максимално ефективно. Тук се говори за демократичен контрол – включително за трансфера от един фонд в друго. Има конкретни разпоредби в, по тази тематика, за да се намери и гъвкавост за географските или тематичните инструменти. Parfaitement. Donc là, il y a un élément de, de flexibilité qui, qui est, est permis. Euh, pour ce qui est du contrôle Що се отнася до контрола на парламента, искам да подчертая, че всички инструменти, е, независимо дали става дума за инструмента за бежанците в Турция или доверителните фондове, става дума за средства, които минават е, транзит през европейския бюджет и за тях е, отговаря е, комисията. И е, тя бива освободена от отговорност от съответния орган а има европейски средства, които са разписани по различен начин в бюджета, за които също се дава освобождаване от отговорност. Та механизма за финансова отчетност, не знам как точно да го кажа на френски, съществува и той покрива всички пера на бюджета парламента се ангажира именно за дейности за доверителните фондове. Що се отнася до фонда за бежанците в Турция, тук остава вече да се доопределят формите за ангажимент на парламента в тези малко по-комплицирани механизми. Pour le budget 2017, donc la Commission s'est engagée euh, Комисията е поела ангажимент да представи регулярно доклади за да има максимална прозрачност за използване на тези фондове. Също така разглеждаме какви са формите на ангажираност за някои от тези инструменти, за да може да бъде включен и парламент. В заключение Нека да кажа, не бива да изхвърляме бебето с е, сапунената вода, защото това са инструменти за реакция в моменти на криза, за да можем да се справим с нуждите по-ефективно и не следва да се лишаваме от тези възможности. Много е полезна критиката ви за подобряване на тези инструменти и за търсене на допълнителни ресурси. Тези инструменти имат своите положителни страни, включително и допълнителните такива, като, такива като инструмента за бежанците е, в Турция. Ние сме избрани от европейските граждани и искаме да дадем ясна а, сметка, отчет, максимално разбираем а, за европейските граждани. Всички тези придружаващи сателитни фондове никак не помагат. Ясно ни е, че от една страна казваме да, в бюджетната политика трябва да се предвиждат нови инструменти да се изпроб... и да се изпробват. Сега друг е въпроса дали трябва да има някакви допълнителни финансирания, кредитирания или нови финансови инструменти с подобно действие. До тук добре, но част от истината същевременно е, че някои от инструментите са разработени за това, за да се избегне преразглеждане на финансовото планиране, което би се наложило. Защото отговорността на много от държавите членки, отговорните държави членки не допускат такова нещо в даден момент. Нека да припомня, през лятото на 2015 година, когато в съвета се обсъждаше бюджет 2016, националните бюрократи от държавите членки не успяха да схванат какво е заложено на карта във връзка с бежанца, бежанската криза и се правеха като че ли още е 2014 година. От финансирането на самите приемни лагери до увеличаване на финансирането на Европел Фронтекс и други подобни. Всичко това тогава не се обсъди. Сега и финансови действия е, е, като ЕФСИ, заедно с е, инвестиционната банка, могат да тестват нови инструменти. Няма е лошо, но нека да не се дублират вече съществуващи инструменти. И ако трябва да се активираме достатъчно бързо и да реагираме адекватно на кризи, има доста интересни предложения за това как това да стане в рамките на съществуващия бюджет die wir neu finden müssen, damit die Разбира се, че трябва да намерим начини по-бързо да активираме, да се активираме, без обаче да изпускаме от вниманието си въпроси като докладване, отчитане и така нататък. Ако към това се стреми комисията, ние сме ваш съюзник, но посочете един прин... пример, от е, миналото, когато е имало успешни случаи, доновски конференции и така нататък, и когато парламентът е възразявал е, и е попречил да се реагира на спешни ситуации. Има ли такъв случай? Така че, ако разгледаме финансовото участие на държавите членки, става нещо като на международните донорски конференции. Възниква идеята, прави се опит да се съберат известни средства. Може би ще кажете сега държавите членки какво са дали за тези фондове. Някои, от, някои съвсем открито казват, ние желаем 3-4 милиона, за да можем да участваме в органите и да упражняваме контрол. А парламента може да го питаме най-накрая, ама само само когато става дума за освобождаване от отговорност. Въпросът за е това дали ще има преразглеждане на бюджета, дали ще има нова финансова рамка. Това са все важни въпроси. Надявам се, че това, което новият комисар Етингер каза тук, ще се окаже вярно. Защото наистина всичко трябва адекватно да се обсъжда с парламента, за да се намери решение, което да е едновременно и ефективно и да не води до това парламентът, ролята на парламента да се свежда само до освобождаването от отговорност, а всичко останало да се решава от държавите членки. Предупреждавам ви, не може така и разчитам на това, което каза новия комисар. Мерси. Благодаря. Може би можем да спрем до тук. С обсъждането на необходимите инструменти за външната политика и да се върнем към един друг прототип на финансов инструмент, е, вдъхновен от економическите гени, за да е, се е, използват максимално средства, включително за политиката за миграция. Господин Герър ще... Ферер, извинете, ще за... представи дебата. Той после ще говорим а, и с другите ни гости на темата ЕФСИ. С удоволствие присъствам тук. Благодаря за поканата да представим следващите два документа, които сме подготвили. Всъщност не аз ще правя презентациите, а колегите ми Дейвид Риналти от СЕПС, който ще говори за ЕФСИ и е, Цинчия Алциди, която е специалист по макроекономически въпрос и тя ще говори за макрофинансовата подкрепа. Това са два документа по цялата тази плеяда от съкръщения, т.е. фондове. Тези фондове доста бързо се размножиха в Европейския съюз. Много ни беше интересно, когато получихме заданието, защото става ясно, че е време да се променят нещата. Вече 20 години Европейския съюз тича подир събитията, да посрещне все по-големи нужди с силно ограничен бюджет, с политически наложени изисквания, които не могат да бъдат подплатени със средства. Напълно съм съгласен, че при преговорите за многогодишната финансова рамка, колко малко лък е интереса от страните членки да договорят тези средства. И е, независимо от това са създадени твърде много така е, съзвездия от съпътващи фондове. И ми се струва, че сега действително се дава началото на едни крайно наложителни е, действия, именно е, да се приведе бюджета в синхрон, да се спазват основните му принципи, да има последователност в него и целенасоченост. Преди да представя нашия колега Дейвид. Мога да кажа, че току-що присъствах и на разговорите за Брексит в Британския парламент и смятам, че те първа ще има и добри събития. Нека да започнем обаче първо с темата за фонда за стратегически инвестиции, да дадем думата на Дейвид да ни каже как изглежда той, какво е добро и какво не е добро в него. Благодаря. Благодаря, господин председател, за поканата и за възможността да представим нашето проучване. Смятаме, че това е по-скоро е, първа стъпка към едно по-широко проучване. За съжаление, екраните са по-малки, отколкото очаквахме. Е, но и, имате и печат, напечатано копие и ще можете да следвате поне структурата. Няма да въвеждам дълго темата. Говорим за финансови инструменти, за промените в е, европейския бюджет. Първата част от е, моето изказване ще е за това какво е направ... се е случило в ЕФСИ до тук, географското разпределение, какви са били дейностите като размер и по сектор. Също така ще разгледаме и неотговорените, още оставените отворени въпроси. Какво се така, какво се отнася конкретно до изпълнението на ЕПСИ? И е, трето, ще се опитаме да оценим ефективността му като цяло и ще видим и са, кои са съпътстващите политики, които е, се опитват да разширят картината за да се разбере какво още може да се направи, за да се засилят инвестициите в Европа. The, the paper actually and the, the briefing is not meant for you to have uh, an този е, документ е, няма за цел да критикува предложението на Комисията за продължаване на ЕФСИ до 2020. Европейската служба по изследвания излезе с два интересни доклада в това отношение. Ако ви интересуват план, план, правните измерения на това предложение, разгледайте ги. Тук ние се опитваме да дадем поглед за свършеното от си до сега, за неотговорените въпроси за да можете да използвате тези заключения в вашите позиции в бъдещите преговори. Европейският бюджет се променя бързо, както се дискутира тук. Хорхе Ферер и професор Бенедето говориха за това. ЕФСИ като инструмент всъщност е съперник на целия бюджет по кохезионна политика. 350 милиарда е бюджета на кохезионната политика. ЕФСИ се очаква да стигне 315. А всичките финансови инструменти, взети заедно, възлизат до голяма степен на общата сума на европейския бюджет. Ето тук са ме дали е, съответните разбивки с е, възможността за набиране на частни инвестиции – ако се изпълни FC 2.0 с предложението на комисията и стигнем 500 милиарда мобилизирани средства, всъщност ще надхвърлиме сумите, които се предлагат от структурните и кохезионните фондове. Един от ключовите въпроси, когато разглеждаме FC, е как се разпределят средствата по сектори. Тук данните се различават от тези на ЕЦБ, защото ние тук ги разглеждаме не на общо ниво, а по проекти. И съответно не сме разгледали проектите, които се извършват от няколко страни. Тоест ние работим с малко по-ограничени данни, е, с по-малко проекти спрямо статистиките от ЕЦБ. В три сектора енергетика, научни изследвания и малки и средни предприятия покриват 75%, т.е. 3-4 от мобилизираните инвестиции. Два сектора не получават повече от 5%. Социалната инфраструктура особено е, страда, а и другия сектор е околна среда и ресурсова ефективност. Още един сектор има, който не е обозначен там. Вие сте наясно, сигурно, че до момента са набрани 164 милиарда, 52% от очакваната крайна цифра. Друг въпрос е дали FC успява да финансира малки проекти, по които, по които не работи Европейската инвестиционна банка. А също дали подкрепя големи инфраструктурни трансгранични проекти. Направихме проверка, засякохме данните за да видим, особено в сектора инфраструктура и иновации, да видим дали EFSI финансира малки проекти. Отговорът е вероятно да. 110 от общо 152 са под 150 милиона. Няма обаче много данни, че ЕФСИ за сега подкрепя относително големи трансгранични инфраструктурни проекти. Вероятно инструмента не е достатъчно пригоден за предоставяне на, подобни, на финансиране по подобни проекти така както го прави, примерно, инструмента за свързване на Европа. Най-критично важният проблем на ЕФСИ, вие сте наясно с отправените критика, е за това къде географски се случват проектите, финансирани по този инструмент географското покритие е, тук не означава да се търси справедливост е, за страните членки. Този въпрос е важен, защото ние се стремим да създаваме работни места навсякъде в Европа, т.е. инструмента трябва да дава своите дивидендни навсякъде в Европа. Другия проблем е и финансов. Когато има портфолио от е, проекти, те трябва да са достатъчно балансирани, да се разпределя риска, да, той в различни отрасли с различни економически цикли. Тоест има смисъл да има и големи, голямо географско, широко географско покритие. Ето виждате, които са страните, отляво на дясно по е, БВП. Тези отляво са най-бедните по отношение на абсолютните инвестиции. Там, където са най-малки инвестициите, там е, е червения кръг. Около 90% от инвестициите е, всъщност бяха мобилизирани в старите 15 страни членки, докато новите страни членки получиха около 10% от инвестициите. Причината на това ограничено географско е, разпространение е своего е, рода конкуренцията между ЕФСИ и структурните инвестиционни фондове, особено кохезионните, защото се работи много за освояване на фондовете, за структурните инвестиционни фондове. Също липсва опит с публично-частни партньорства – или предложените проекти са твърде малки. Но във всички случаи следва да, да, така, да констатираме известно безпокойство. Виждаме, че има мобилизирани инвестиции в определени страни и тази мобилизация трябва да се отчита на базата на общата цифра на инвестициите в съответната економика. Respond to the, to the remote, sorry. Ah. It responds. Okay. Went too far. You have to be patient. I hope you have the graph in front of you in the paper version. I'm apparently... Надявам се в, на хартиенът екземпляри да виждате графиките. Okay, you describe it. Alfredo is even faster than I am. Well, basically the picture that we have once we consider... Когато се засекат сумите по ЕФСИ с БВП, на глава на населението, тогава картината е доста различна. Особено е, за засичането ЕФСИ на, спрямо БВП. Тогава не е Обединеното кралство, Испания и Франция са е, главните бенефициери, а Естония, България, Испания и Португалия. Те излизат на първите места по отношение на мобилизирани инвестиции, сравнени с ръста на економиката. Смятам, че това е много разумен критерий. А, така се прави и в кохезионните политики. Да обобщя, географското покритие може би е малко прекалено силно да се притесняваме. 52% са инвестициите спрямо общо предвидените само за година и половина, така че ще успеят да се постигнат целите. И е, има данни, че така, ефекта на мултиплициране също се случва. Направили сме приблизителни сметки и ефекта на мултиплициране е около 15 пъти. Ърнстън Янг и Европейската инвестиционна банка оцениха този ефект преди 6 месеца около, на около 14 пъти, така че считаме, че ще постигнем целта. Yeah, мисля, че така сме ви дали една доста симпатично изглеждаща графика за допълняемостта. За нас това е въпрос от ключово значение. Долу в дясно, са, в светло, синьо или сиво, са трите понятия за допълняемост, които комисията предлага да бъдат добавени, за да се поясни е, дефиницията за допълнителност. Допълнително трябва да се счита всичко, което е свързано с трансгранична е, е, инфраструктура, е, инструменти за споделяне на риска и подизпълнение. Какво означава допълнителност и допълняемост? Това е едно измерение, което съществува, когато проектите по EFSI могат да бъдат изпълнявани или не биха могли да бъдат изпълнени, ако не съществуваше EFSI. Или не биха могли да бъдат изпълнени в същата степен. Сега, тази формулировка в същата степен дава възможност за много тълковане. Тогава вече, когато се огледаха изпълнените проекти, ние създадохме един списък за това, как на практика се е случила тази допълняемост. Европейската инвестиционна банка искаше това понятие да бъде застъпено в политиката за инвестиции, свързано и с темпа на изпълнение на проектите, т.е. те да се развиват по-бързо във времето. Банката успя да започне такива проекти именно благодарение на ЕФСИ, защото осигури доверие в пазара и помогна на частни инвеститори да се включат в тези проекти. Тези проекти често включват европейски стандарти за качество, именно поради намесата на Европейската банка за инвестиции. Има данни също, че банката, особено за иновации и инфраструктура, има около 60% нови клиенти по проектите EFSI. в е, областта иновации и инфраструктура. Тук сега говорим за галактика или плеяда от европейски е, инструменти. Ето ви малкото съзвездие на по-широката галактика е, на инструменти, които са близо до FC. Козме, Разъм, Хоризонт 2020. Да не забравяме структурните фондове, които също си имат своите финансови инструменти, а и дейността на Европейската банка за инвестиции. Тя също има много широки действия, не само стандартните, но и, стан... и специални такива. И е, те са особено важни за работата по ЕФСИ, защото е, по този начин е, може да се управляват включително и допълнителни средства, за които не е ясно как точно се припокриват с ЕФСИ. Тук ви показваме как се съчетават, какви са синергиите в европейския бюджет. Естествено, когато се говори за изпълнение на бюджет, ориентиран към резултати и изпълнение, европейските институции, не само парламента, са наясно, че вътрешната споеност и синергиите са от ключово значение. Насоките за изпълнение на ЕФСИ и фондовете за инвестиции и развитие е, са част от е, тази е, галактика. синергиите и взаимно допълняемостта винаги се търсят и Европейската инвестиционна банка също се ангажира в такъв смисъл да работи примерно с инструмента за свързване на Европа няма много данни да се състезават или конкурират структурните фондове и ЕФСИ, главно защото си има регулаторни а, пречки за това. А, не е възможно или е трудно да се съчетават. В някои области е, научни изследвания, иновации и малки и средни предприятия, там а, има много, много съзвездия и много звезди. Тоест и риска от разпокъсаност е твърде голям. Можем обаче да е, кажем, че има известни данни, че се върви в посока на увеличаване на синергиите. Е, има така практики на използване на различни бюджетни средства, сега и Европейската комисия създава платформа за това, примерно за съчетаване на средства от инструмента за свързане на Европа и ЕФСИ. Именно по този начин по-малките проекти могат да търсят синергии. Основните аспекти на допълняемост всъщност са Хоризонт 2020, които финансират първите е, еди колко си процента, където е големия риск и след това вече се намесват другите фондове, за да финансират останалата част от проекта. Единството на бюджета и неговия универсален аспект. Сега ЕФСИ тук налага да се зададат някои въпроси за това доколко е, единен е бюджета. Ние не сме наясни всъщност как, какъв е размера на поетия риск и до каква степен е ангажиран гаранционния фонд. Няма достатъчна яснота как точно да се е, третират и приноса на страните членки към ЕФСИ. А по темата е, универсалност на бюджета, FC е, е базиран на пазара, е, което не е случая с структурните фондове. Там има политическа намеса и изискването за нулев, за нулев баланс. Друго, което искаме да ви обърнем внимание е, е въпроса за прозрачността и демократичната отговорност на цялата програма. Европейската сметна палата и Transparency International се произнесоха много ясно по въпроса и така да кажем ясно, че от, от ключово липсва възможността за парламентарен контрол. Е, парламента трябва да може да бъде ангажиран в назначаването на управляващия съвет и съвета за инвестиции. Също състава на съвета за инвестиции би следвало да включва и един член на парламента като този, тази, този комитет за инвестиции трябва да остане политически независим. Сега, вие трябва да решите дали един член от 7 общо ще застраши независимостта. Е, има една малка е, стъпка, която следва да се приветства, но може би тя е твърде малка. Е, предложението, новото предложение на комисията за FC2 иска Европейската инвестиционна банка да има повече прозрачност по отношение на оценките и е, критериите. Особено и за оценка на отделните проекти. Тук ще се даде и по-голяма възможност да оценим е, идеята за допълняемост. И тогава ще се надяваме да разберем защо е, един проект се счита за допустим или не. Друг проблем, свързан с отчетността, е, са някои е, разминавания в е, все по-стрикните правила за използването на финансови инструменти от управляващите власти при структурните фондове. А когато се използват същите финансови инструменти, е, различни финансови инструменти в ЕФСИ, е, финансовия регламент и регламента за общите разпоредби налагат много по-строги изисквания за предварителни оценки в е, структурните фондове, а в ЕФСИ тези изисквания не съществуват. Така че би следвало малко по да се уеднакви подхода в това отношение. Като цяло, цялостната оценка, тук трябва да обективно да се каже, че когато оценяваме ЕФСИ, трябва да оценим ефективността по отношение на, на целите, които бяха поставени пред него, а именно за засилване на инвестициите в Европа. Целта на ЕФСИ не е да се създава сближаване или е, да се осигурява стабилизиране, нито пък е, развитие в европейските региони. Ние трябва да си зададем въпроса а, и да проверим дали новото предложение за ЕФСИ е, не накърнява вече формулираните цели на фонда. Част от тези е, цели са инвестиции в научни изследвания, малки и средни предприятия, иновации, инфраструктура. Там като че ли е, вече виждаме резултати. Един е, изключителен сектор, който не получава средства обаче, това е социалната област. Там препоръчваме парламента да помисли какви са потенциалните възможности за взаимовръзка. Госпожа Жоао Родригес е, излиза сега с доклад за социалните права. Там има и глава за е, социалните инвестиции. Може би трябва да се направи връзка с пакета за социални инвестиции, които започна да разработва комисията още през 2013, но който не е стигнал до никъде защо, до сега, защото няма достатъчно финансиране. По отношение на инвестициите, така както е замислен, EFSI е много добър инструмент защото идеята за финансовата архитектура, която се спомена, е изключително подходяща за подобни е, условия на пазара. Тук не става дума за фонд с ликвидни средства, а по-скоро фонд, който да е, намалява риска, т.е. да доведе до сигурност и увереност в пазара. Много набързо трябва да подчертая също, че цялостното изпълнение на ЕФСИ е, зависи много и от съпътстващите политики, които по някакъв начин като че ли бяха оставени на страна. Затова трябва да се сложи акцент и да се подобри вниманието на втория и третия стълб от плана за инвестиции за Европа примерно цент... съвещателни центрове, които да а, съчетават всички технически възможности. И, а, там бюджета обаче е много малък. Така че е, с е, толкова ограничен бюджет не можете да очаквате един подобен център да дава върхови постижения. Това може да се случи само в страни, където проектите могат да бъдат финансирани директно от банките. Това се случва, например, в Обединеното кралство. Комисията в предложението за FC 2.0 слага акцент върху този съвещателен център и счита, че той е ключов инструмент за подобряване на географската покриваемост. Но въпреки, че се разбира колко важен е този център, пари за него не се отделят. Заключение, третия стълб трябва да работи за допълнителните политики и ако мога накрая а, да предложа да се разгледа възможността да се разработят допълнителни гаранции, които да покрият някои политически рискове и рискове свързани с конкретни страни защото това са едни външни задачи за Европейската инвестиционна банка. При споразумението за споделяне на риска изключително ще се подобрят по този начин и географското разпространение. Благодаря. Сега вече давам думата на колежката от Чили и ще изчуеме вашите реакции и въпроси накрая. За кратко изложение обаче. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Сега ще започна с, с инструментите за макрофинансова стабилност. Те бяха нееднократно споменати до сега, така че това, което ще направя аз, да направя много кратък преглед, след което да се спра на три групи въпроси, които според нас могат да представляват интерес за вас. И по-специално да обсъдим рисковете, говорихте за европейския бюджет, когато говорим за инструментите за макроекономическа стабилност, след това демократичния контрол и третия въпрос е възможности за рационализация на цялата тази галактика от инструменти в светлината на макроекономическата стабилност. И накрая ще видите, че има повече въпроси, е, които очакват отговори, повече въпросителни, отколкото отговори. И така исках да хвърлим един общ поглед на тези инструменти. Тук идеята е да ги разпределим по различни критерии. Първият критерий е да ограничим онези, които са в е, рамките на бюджета, специално БОП и механизма за финансова стабилност. БОП всъщност е единствения от петте съществуващи инструмента, който съществува от 2010 година. Всички останали са създадени в отговор на кризата. Е, специално е, за е, инструмента за баланс на бюджета. те е създаден за страните извън еврото, като като е, тук не изхождаме от е, единната валута. Тук нещата стоят по различен начин. За това а, е, искам да, кар, да обърна внимание, че става дума за страните извън зоната. Едно от големите послания на кризата е, че е, в условия на криза страните от еврозоната могат да се окажат в сериозна криза и нужда от пари. Нееднократно стана дума за механизма за стабилност. Той попада в европейския бюджет, като по принцип комисията, която управлява а, е, тези а, е, инструменти, предлага гаранции на пазара. След това има три инструмента, които са напълно извън бюджета. Те са създадени след 2010 година след кризата. Това е инструмента за гръцките дълго, за гръцкия дълг като за, припомням, че кризата започва през 2000, май 2010 година и тогава средства наистина нямаше. Нужните средства надхвърляха наличните. След това ФСФ след като първоначално създаден е инструмент бе станало ясно, че се нуждаем от по-широк механизъм, така привидно временно бе създадено ЕФСФ, което уж временно, но сега се разбира, че това ще бъде механизъм за плащане. И така през 2011 година преминахме е, към е, Европейския механизъм за стабилност. Тук нямам много какво да кажа, но в отговор на поставените. Но ФСФ е, и ЕСМ не само дават финансова стабилност на страни в затруднения, но може да помогне за рекапитализация на банките. Като трябва да обърне внимание, че тези ам, фондове не могат да рефинансират директно банките или да им предоставят пари. Всичко става чрез правителствата. След това неплатените средства, ако включим всички средства, инструменти с 360 милиарда са дадени на заем на множество страни. На първо място Гърция, останалите суми са дребни за много страни тези заеми са твърде закъснели. Би трябвало да им бъдат предоставени още през 2002 година. А сега критичните точки. Един от въпросите, които си зададохме е какъв е рискът за европейския бюджет, когато говорим за инструментите. Е, има по, по не, не, сега трябва да подготвяме Брексита и излизането на Великобритания и е, тук ще трябва да преразгледаме европейските активи и пасиви, които са общи с, с Великобритания и да разгледаме всички елементи, които са в е, тази галактика и да не се впускаме чак толкова в подробности в Гърция, но за Гърция Брексит не играе, така да се каже. Това е двустранен замък, заем. Така че и ФСМ тук не участва, така че в този смисъл е лесно. Но за Ирландия, например, това е тема. За Португалия също, защото двете страни са получили заеми от е, ЕФСМ. Отговорих ли ви на въпроса? Е, надявам се поне, че е така. И така. Това е една от темите, които според нас си заслужават да бъдат обсъдени. И Друг въпрос, който исках да подчертая е, че ако вземем предвид промените в решението на съвета през 2015 година за преразглеждане на НФСМ, страните, които не са в еврозоната, няма да носят отговорност за ангажиментите поети от страните от еврозоната, което е свързано с ЕФСМ. Мисля, че това е най-коректният отговор на зададения от вас въпрос. Това разбира се едно улеснение за Брексита, но едновременно с това и осложнява нещата, защото до сега всички страни от Европейския съюз носят отговорност за заеми предоставени на страни извън еврозоната. Иначе само еврозоната споделя риска. Това може да създаде неудобства, като говорим за основните принципи на бюджета. И друг един е, въпрос е прозрачността. Отново ще кажа, че в многогодишната финансова рамка рискът, свързан с ЕФСМ и БОП, не е ясно или експлицитно очертан. Така че един въпрос е, ако една държава като Ирландия или, Ирланд, или Португалия не може да плати, какво става? В документа ние поставяме много въпроси, които очакват своя отговор. Те трябва да бъдат много по-сериозно проучени. Сега позволете да се спра на втората точка за демократичния контрол и отчетност. Темата вече беше засегната. Един от въпросите тук е, че като говорим за ЕФСФ и ЕСМ, е, е, е те са абсолютно извън демократичния контрол. Те са плод на междуправителство споразумение. Европейския парламент дори не е участвал в изготвянето на договора. Ако погледнете единия механизъм, за преструктуриране на банките. Там парламентът участва. Ако ЕСМ беше част от европейските договори, парламентът ще да играе по-важна роля. Но тук не е така, така че очакването е, че трябва да се върви в тази посока. Единственият демократичен контрол могат да упражнят националните парламенти, но те поначало биха разглеждали само собствения си дял и собствената собствено участие и няма никой друг, който има поглед върху цялостния процес, нито върху изготвянето на меморандума за разбирателство. Картината е изключително сложна. Един от основните въпроси е как можем да рационализираме тази архитектура каква система е мислима за бъдеще. Ако гледаме в много дългосрочен план, отговорът е лесен, защото е, гръцки инструмент ще отпадне, той е само за Гърция, ЕФСМ ЕСМ е, е, е също е само временен. В един момент страните извън еврозоната ще влязат в нея, така че в един момент само ЕСМ ще остане. Въпросът е обаче тогава какво става с механизма. Това, което предлагаме, са две крайни решения. Наистина само като тема за дебат. Първо да влезе в законодателната рамка с всички последствия е, и всички ограничения присъщи на бюджета с парламентарен контрол и съответни процедури. И да запомним, че това е нещо различно от економически стабилизатор е, ако нещата опрат до е, дебат върху фискалния капацитет. И другата крайност е, че е СМ е нов самостоятелен институт и институция със собствен персонал, със собствен отчетен механизъм, който поема отговорността не само за използването на фондовете, но и за всички условия, свързани с тях. Тоест, е, изграждането им, е, използването им и проследяването на изпълнението на меморандума меморандумите за разбирателство. И накрая, дали това е дълго, е, тъй като е дългосрочена перспектива, можем да очакваме дългосрочен преходен период. Разбира се, можем да зададем въпроса как ще е, включим тук ЕФСМ и дали това въобще е да стане факт, а от друга страна можем да, смет, да приемем, че ЕФСМ, който има много малък капацитет и широко използван от Ирландия и Португалия, ще мине под управлението на ЕСМ и ще продължи да се използва за предоставяне на заеми на страни в затруднение тук вече е, ще имаме възможност за демократичен контрол и няма да има такъв риск за европейския бюджет. Благодаря. Председателят, благодаря госпожо. Е, внесохте доста яснота с вашето изказване и е, ще ни помогнете в нашата работа. И така, доклад чик в редовната рамка на ЕФСИ е, е нашия колега Фернандес, на когото ще дам думата. Благодаря, господин председателю. Мога да кажа, че основните ми очаквания за е, ЕФСИ са далеч надхвърлени. Като гледахме, на тук се доказва, че дори в през погледа на това, което наричаме на малки предприятия, малко предприятие може да използва тези 100 милиона от гаранцията от един сегмент в друг, защото има висока степен на изпълнение. Мисля, че можем да продължим с този инструмент защото Европейския съюз продължава да се нуждае от инвестиции за разкриване на работни места и за растеж. Тук говорихме за единството на бюджета, за универсалния характер на бюджета. Хубаво така че ЕФСИ можем да работим само по линия на държавите членки, които отговарят за гаранциите и 5 мили... с рамките на 5 милиарда, бюджет от 5 милиарда. Тоест един бюджет, който се разпределя съответно годишно. Но и председателя на комисията и аз смятаме, че трябва да, се привле... да бъде привлечен парламента за подобряване на регламента и да се постигне по-голяма прозрачност и отчетност, включително и за освобождаването на отговорност от този фонд. Например, сега в парламента се говори за този европейски Европейски фонд. Ние го обсъждаме на практика. Защо това за мен е логично? Държавите членки, които са в групата на страните в процес на кохезия, първоначално използваха структурните фондове е, това не е повод за, за възторг, ами не е впечатляващо. В тези страни може да, да има по-ограничени намерения, отколкото в други страни. Така че трябва да засилим чувствителността. Хайде да не говоря за задължение, но да обясним на държавите членки, че това имат важна роля и да се види, да разгледаме структурните фондове и този фонд за инвестиции. И комбинацията, съчетанието от двата фонда е много важно. Мисля, че е, е, друг, друг сериозен проблем е, че няма платформи. Платформи между държавите членки. Е, много е важно да ги създадем. Например, за в областта на енергетиката, за цифровия съюз, за да се намалят бариерите на единния пазар. И това е една от целите ни. И тук мисля, че можем и трябва да направим нещо повече. И като говоря така за бюджета, се предвиждат около 20 милиона евро, като ние поискахме съответни консултации за създаване на обществени органи трябва да е безплатно. За малките предприятия вече е безплатно. Те плащат е, само съответните разходи, но мисля, че все пак има какво да се желае. Трябва да осъществим връзка с националните органи, и съответно насърчителните банки и други структури, които при необходимост могат да бъдат създадени от националните органи, за да се осъществи връзка и да се помогне за структуриране на кандидатурата. Това не е фонд, който съперничи с политиката на сближаване и структурните фондове. Не, той ги допълва и от това проистича и неговия допълващ характер. Не зная дали можем да подобрим да регламента до такава степен и с огромен интерес ще очаквам предложенията, например за определението на допълващ характер, едишаналите. И, а, има и друг важен въпрос, правилното тълкуване на регламента, регламент, който е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 и който, както каза комисията, ще засили социални елементи, ще направи връзка с ЕАСЕ, да речем за аквакултурите, за рибарството. Е, аз бих казал, че това можеше да стане и до сега, е, защото фонда е отворен. Това не е сериозен проблем, просто трябва да бъдем проактивни. Няма пречки, нито географски, нито тематични ако няма проект за съответния регион или няма подходящ проект, няма да финансираме. Същото е и по отрасли. Но регионите в затруднения, които имат нужда от съвет, за да могат да кандидатстват за проекти в съответствие с нуждите си, трябва да получат съответно помощ. Това, освен това има значение размера на проекта. Тук има нещо много положително, защото и културата в това отношение започва да се променя в положителна посока. И все пак мисля, че е, в е, ЕФСИ е, всъщност основният заем беше 16 милиона, до 50 милиона за Португалия. Това не е едно и също. Да дадеш 50 милиона на, Португ... на Лисабон не е за 50 милиона за Берлин, но е, но същото се отнася и за моя град. Но и в Берлин 50 милиона не са същите пари, както в бедните общини. Така, с какво искам да кажа? Трябва да следим резултата от проекта не само по страни, но и по региони. Разбирам критиката към допълващия характер, е, но и разбирам, като ми се каже, ами добре, изпълнили сме изискванията, защото инвестициите бяха необходими. Необходими, но в бъдещето. Ама в бъдеще след 2-3 години. Тоест говорим за изпълняемостта на проекта. Това е също едно, едно допълващо условие, което трябва да бъде ясно. Но, както казах, мисля, че можем и трябва да подобрим тези фондове, включително и като видимост, защото в малките и средни фирми сред е, малките и средни фирми има много, които се ползват от този финтър. Но когато това става през последник, е, е, те не знаят. Гражданите просто не са наясно. Същото е и за Европа като цяло, казва председател, защото Европа не прави нищо директно, възлага, делегира. Ако има външна дейност, трябва всички да разберат, че това е действие на Европа. Е, донор номер едно в Палестина, но никой не ни вижда. Така че това трябва да се помисли. И въпрос. Ние сме длъжни да, да повишим тази видимост и да покажем, че този фонд е много полезен за Обединеното кралство и, и защото изпълнението на е, този фонд е е, едно солидарно начинание, защото солидарността проличава в този фонд. Това е обща наша гаранция, която допринася за солидарността. Това е европейската солидарност. И доказателство е също. Този фонд е доказателство. Целта за разширяване, целта да е, имаме, е, добре, да имаме деконцентрация и географска и тематична, добре, но ако няма про, е, проекти, ще бъде невъзможно да се помогне, но всяко правителство има и задължението да се опита да призове, да привлече бенефициентите, и, е, и нека това е, стане факт. Е, казвам го и малко провокативно. Трябва, можем и ще подобрим тези възможности, но никого не можем да задължим да предприеме едно или друго действие. И все пак трябва да продължим по този път на разясняване на дейността като законодатели. Можем да го сторим. Благодаря. Председателят, благодаря за този коментар. Вие говорихте за социалните инвестиции. Да, звучи коректно. Това е наистина добра политика, но как можем, можем да постигнем резултат? Защото социалните инвестиции са малко като фундаменталните изследвания. така че тук трябва да, да не очакваме винаги конкретен резултат. Рядко ми се случва, господин председателю, но не съм съгласен с вас този път, защото има много количество, много, инст, много органи, които имат нужда от ново оборудване, от обновяване на оборудването. И те нееднократно търсят пари от банката при високи лихви. И това е, проличава в много региони, в много страни и този въпрос трябва да бъде свързан и с начин на живот на населението. Това е отговора, който Европейския съюз трябва да даде. Като говорим и за енергийна ефективност в построените сгради, трябва да даваме иновативни отговори, като в изследванията и ги допълним с Хоризонт 2020. Имаме редица възможности, т.е. съществува едно важно за нас пространство, област, бих казал почти задължително, милиона в политическите цели, които Европейския съюз си постави и преследва е, председателят. Е, очевидно говорим за различен подход и различна гледна точка между председателя и колегата Нунес. Е, но в е, общи линии институциите, за които говорите, са гарантирани от обществените органи, така че, а пък не бива да забравяме и възможността за консолидиране на обществените разходи. Господин Монка. Благодаря, господин председателю. Моята политическа група също подкрепя проекта ЕФСИ, защото ако има смисъл да, ако искаме да привлечем нови инвестиции, е, това би бил начина. За това и подкрепям идеята, но разбира се, стават и грешки и аз съм съгласен с господин Фернандес че всичко това може да има положителен много отражение върху малките и средни фирми. И все пак, нека помислим дали ще финансираме като допълнително подпомагане, без да заместваме кохезионната политика, политиката на сближаване или да потърсим собствени решения. А, ние финансираме, да речем, чисто търговски проекти. Да речем, а, саниране на 40 000 жилища във Франция. А като погледнем новите критерии е, за полза, е, тези проекти ще се изпълняват по-бързо, ще се намерят нови клиенти, които предлагат ефтини, ефтино финансиране е, но трябва да се запитаме дали не можем да се справим без ЕФСИ с този проект. В моята родина, Словакия, изпълняваме същия проект без ЕФСИ но правителството работи в изпълнение на Парижското споразумение и финансира абсолютно същите проекти, като финансираните от ЕФСИ във Франция. ЕФСИ може да помогне за сближаване, но също и за търговски проекти. Нека не е, превръщаме това в бизнес. Това са европейски средства, но те трябва да бъдат използвани така, че да покрием разходи, които не могат да бъдат финансирани по друг начин, да речем 7000 евро на всеки европеец, който е готов да подкара електромобил, например. Може би е, можем да инвестираме с и без FC еднакво, но нека тази допълваща роля бъде по-ясно подчертана при ЕФСИ. Благодаря, господин Монка, казва председателя. На този етап това, което можем да направим като преход между дискусията до сега и изказванията по ЕФСИ е да започнем да очертаваме бъдещите перспективи какъв да бъде утрешния бюджет на Европейския съюз? Така че ще дам думата на колегите е, от Комисията по бюджета, на господин Калфин, който е от представител на и е работ, който е работил в групата на високо ниво. Какво е вашето виждане? Как в крайна сметка трябва да изглежда европейския бюджет? за да е, оформим правилно тази галактика. Питам ви, защото е, вие сте работили по този въпрос и от страна на... сте работили по диаграмата на е, Комисията по бюджета. Благодаря. Това е една тема, колко трудно е да се обясни европейския бюджет, само като видим таблицата с различните фондове инструменти, които не са контролирани от европейския бюджет. С ваше разрешение сега ще премина на английски. Преди да кажа нещо за европейския бюджет, искам да коментирам малко какво се случва с ЕФСИ. Това е един отличен инструмент за стимулиране на инвестициите в страните членки. Но като виждаме какво се случва, особено в страните, които познавам добре, считам, че има много какво да бъде подобрено. Казвате, че голяма част от ЕФСИ отива за малките и средни предприятия. Боя се, че по този начин се е, замъгляват или изместват инвестиции, които биха могли дошли от други по други пътища. Защо? Защото Европейската инвестиционна банка не, мога да, не може да работи с малки и средни предприятия. Те сключват договори с търговски банки или други организми, които е, предлагат по-атрактивни е, лихвени проценти. Но това е. Те нямат капацитета да дават е, съвети. Е, а пък центъра, който се предвижда да се създаде, определено не е за малки и средни предприятия. Та се безпокоя, че поне за МСП в моята страна на ще е, че ще се увеличи капиталовата адекватност. Е, банките няма да си дават е, средствата, а ще ги държат в Централната банка, е, макар че има достатъчно ликвидност да се финансират такива проекти. Та, ако трябва изрично да се финансират МСП през ЕФСИ, а това трябва да бъде направено в бъдеще, трябва да се намерят известни е, форми като е, блендинг механизми, инвестиционни платформи, които се използват е, в момента за външни форми, за форми за външно финансиране, за развитие и така нататък. Да също да има и опосредстване при отпускането на средства за крайните потребители. Три критериите е тройно А на Европейската инвестиционна банка е, си оказва своето значение. Второ, FC е създаден с цел да се стимулира растеж и работни места – Три критерия бяха формулирани тук да се измерва ефективността, свързана с БВП. Е, другите не ги помня, но никой не говори за въздействие. Ако ще говорим за ефективност, какъв, какво е въздействието върху растежа и създаването на работни места в страните членки? никъде не се упоменава този критерии. Ако целта е макроекономическа, тогава трябва да намерим макроекономически компоненти, които да измерват въздействието и то не е общо за Европейския съюз, а отделно за всяка страна членка. Това може да е критерий за успеха на фонда. И трето, за да приключа с ЕФСИ, отново идеята, е, че FC е инструмент за стимулиране на микро, макроекономически растеж. И тук няколко колеги повдигнаха въпроса как се отнася този въпрос към политиката за сближаване. И аз съм готов да дам аргументи, не тук, е, е, но лесно мога да ги предоставям че в много е, случаи самата структура на ЕФСИ е, е в противоречие с е, политиките и целите на структурните фондове. Не казвам, че ЕФСИ е лоша идея, но този, е, тази идея да се финансират с ЕИБ е, приемливи за банката проекти, е, тогава е ясно, че проектите отиват, се одобряват в развитите страни. Много е малко вероятно такъв проект да се случи в неразвита страна или недоразвита което пък подкопава е, целите на кохезионната политика. Е, сега, просто отбелязвам, това не е ключовия макроекономически ефект, но няколко думи за бъдещето на бюджета. Поздравления, господин председател и колегите от Комисията по бюджета за организиране на този семинар. Аз работих по, в групата по високо ниво за собствени средства и ние излязохме с един много изчерпателен доклад, който говори за собствените средства, но разбира се, става дума и за структурните разходи. Това не е възможно да бъде друг, по друг начин. Е, необходимо е, е да бъдем по-прозрачни, по-ефективни, за това и е необходимо да се преструктурира бюджета. Няма да мина през всички е, предложения, но най-общото е, че ни трябва по-автономен бюджет. Освен това, демократично избраните институции, като Европейския парламент, трябва да имат по-голяма роля – по време на семинара днес се коментира, че много от финансовите инструменти, не казвам, че това непременно е лошо за ефективността, но факт е, че е, се намалява демократичния надзор над финансовите инструменти колко повече, колкото повече финансови инструменти има, толкова по-низко е нивото на надзор. За това трябва да се търси някаква среден път тук. Ние не работиме само за ефективност, ние трябва да се отчитаме и пред дъконокоплаците, къде отиват парите. Единството на бюджета е изключително важно и демократичния контрол над всичките му елементи. Трето. Бюджетните процедури трябва да бъдат уеднаквявани на национално и европейско ниво. В момента те никак не са сходни. Европейския бюджет е приходи, разходи, край. И е, после се е, разглежда въпроса как да се използват средствата. Но когато става дума за публични финанси, да накоплаците са едни и същи и тогава трябва и процедурите да са едни и същи, да има е, изравняване между тях. Трябва да се комбинират, разбира се, устойчиво с по-добра гъвкавост дългосрочно и по-добра отчетност. Две предложения имам в такъв смисъл заключение. Първо, Борбата е непрекъсната междуинституционалната борба между съвета и, и парламента и видяхме, че всъщност парламента губи Тоест, губи ролята си при определена на суми или за възможности за контрол. Но а, ние има нужда да търсиме съюзници. И ако искаме да увеличим демократичния контрол над бюджета посредством парламента, трябва да спечелиме е, съгласието и разбирането на европейските парламенти, че това трябва да се направи и как точно да се сподели правото за демократичен контрол между националните парламенти и Европейския парламент. Следващата седмица ще има интерпарламентарна среща с националните парламенти и това е тема, която може да се обсъди. Аз лично бих предложил доста решително да се върви в тази посока, да се създадат работни групи и то не само да се срещат те регулярно, а да се раз, разработи идеята как националните и Европейския парламент могат да се споделят отговорността за демократичния контрол. Тук се намесва идеята за допълняемост на бюджета и така нататък. После, въпросът, който до голяма степен е проблематичен в разговорите с съвета, нулевата възвръщаемост. Макроекономическото значение на европейския бюджет е, е много малко, 1% от европейската економика, т.е. много малко е въздействието макроекономическо погледнато но а, е, на национално ниво дебата е, е огромен. Вижте какво се случи в Обединеното кралство. Това само показва, че няма разбиране на въпроса. Националните парламенти не обсъждат този въпрос, е, въпросът национал... с европейския бюджет. Те не представят и е, какво им носи Европа трябва ние да можем ясно да представяме какви са добавените ползи за Европейския съюз. Сега, вярно, че се казва, че е много трудно да се измери тази е, добавена стоеност, но все пак има достатъчно изследвания за това колко струва да няма Европа и вероятно има данни по страни да се покаже какво носи Европа, за да може да се търси и разпределение на правомощията между националните парламенти и европейския. Благодаря, господин Калфин. Двама бивши председатели на комисията по бюджета присъстват тук и аз искам да им дам възможността да се изкажат. Господин Левандовски, дали иска да започне? Да, благодаря. Сега се срещат ветерани е, в парламентарните битки, готови вече е, да бъдат рециклирани и, е, и уважаеми експерти. Златния век на малкия европейски бюджет приключи. След присъединяването на страните от Иберийския полуостров в бюджета вече се появи частта за структурните фондове и многогодишната рамка. Бюджета също се разрастваше и в началото на настоящия век присъединяването на новите страни членки е не само историческа справедливост, но се случи така, че всички бяха ужасени, че ние ще бъдем само нетни бенефициери. В, по мое време аз дискутирах така, кризисни въпроси, с комисията. Сега се озоваваме в една позиция, когато ни трябва повече Европа, а имаме по-малко пари. ОСП, например. Когато се създаваше е, Европа, е, общата селско-стопанска политика е, бе подложена в последствие на много критики. Но в има е, страни, в които директните плащания се обсъждат на национално ниво. Тоест, освен критиките, има и директна заинтересованост. Също така, бихме, може би има възможност да обсъдим е, въпроса с приходите, които е свързано чисто с е, политика. Бъдеще е, елементите на гъвкавост ще бъдат постигнани по-лесно. Работата с коригиращи бюджети е по-лесна, защото накрая на годината е много лесно да се отчетат липсващи средства и да се търсят коригиращи бюджети. Може също така да се предскаже, че ще се използват междуправителни средства за извънредни обстоятелства. Това е очевидно. Що се отнася до кохезионната политика, има два извора на натиск там. Първо, преминаването към револвиращи фондове и финансови инструменти, а не грантове. Тук се повдигна въпроса за проектите, които да носят печалби, за да могат да се прилагат финансови а, инструменти. ЕФСИ може да е модел, но можем да мислим и за резултати. Господин Калфин е, и господин Фернандес са прави. Тук става дума за размера на проектите. Едно е, е да се работи в Германия, Италия или други, или в България, където и е, вътрешния продукт е много по-малък. Затова трябва да има повече усилия и за предоставяне на съвети. После, търсенето на повече средства от националните пакети. Е, това започна още с бюджетния преглед от 2009 и тази тенденция ще стане още по-силна. А кохезионните страни сигурно ще оказват още по-голяма съпротива и ще влизат в коалиции защото те трябва а, да убедят не само себе си, а и останалите. А, необходимо обаче да се докаже и економическата полезност на тези политики. Също така трябва да се покаже, че се постига политическа конвергенция и сближаване т.е. че се инвестира в политическото сближаване в Европа. 2017 е от ключово значение, защото сега ще се излиза и с ново предложение за многогодишната финансова рамка. А, по, във Франция обаче, в Германия ще има избори, а те са нетни платци и е интересно какво ще се случи там. В края на кращата по... в тази година влизаме в една тера инкогнита с много въпроси и малко отговори. Ще продължим с председателя на Комисията по бюджет, е, господин Берге. Благодаря. А, като с оглед на актуалната политическа ситуация и с оглед на това, което очакваме от глобалното село на бъдещето, трябва да е, успеем да отговорим на предизвикателствата във връзка с бюджета. Всъщност става въпрос за какво? За съхраняване на свободата и сигурността на европейските граждани и тяхното гарантиране. Като казвам сигурност, имам предвид широкия смисъл. Включвам стабилизиране на нашето добросъседство, защото сме обградени от провалени държави и ако не успеем в достатъчна степен да се справим с инструментите, които обсъдихме, миграционната криза няма да има край. Ето защо трябва да намерим общи отговори и по отношение на финансирането, наред с охраната на външните граници, наред с съвместното финансиране на миграционната политика. Това е солидарна задача съгласно член 80 от Лисабонския договор но ръка за ръка трябва да върви и дългосрочното стабилизиране на добросъседството и на съседните държави. Част от тази политика са технологиите, изследванията, политиката на сигурност, политиката на отбрана, области, в които трябва да решим, както направихме преди години с Галилео, дали искаме да бъдем по-независими по отношение на технологиите на бъдещето, дали искаме в е, тези несигурни времена в политиката на сигурност и отбрана да покажем, че като Европейски съюз желаем да поемем повече отговорност със съответните бюджетни последствия. И на трето място стабилизиране на еврозоната. Договорът всъщност го казва явно. Ясно, целта е общият пазар, а валутата е евро. Всичко останало са изключени дерогации и с изключение на една страна, в бъдеще, ще, на две страни, в бъдеще ще е една, всички са в състояние да влязат в тази еврозона с наша подкрепа. Затова казаното днес а, и, и всички тези тенденции за разработването на различни структури, спасителни фондове и така нататък, е, е работа на парче. Солидарността с страни, които имат трудности с платежния баланс, е залегнала още в римските договори и за пръв път беше използвана по време на петролната криза, разбира се, на по-низко ниво от порядъка на милиарди. И през последната криза помогнахме на Румъния, Унгария и Латвия, макар че бяха извън еврозоната не бива да сме толкова наивни и да вярваме, че такова нещо няма да ни е нужно и за в бъдеще. Член 122 е доста нестабилна законодателна основа за, такива, за такава помощ. Да, става въпрос за бедствия, въобще за състояния, за които дадена страна не е виновна тогава. Разбира се, че и се отпуска помощ. Но а, от дългосрочна гледна точка трябва да работим и надявам се следващия месец да се обединим около някакви перспективи и цели за парламента, да видим какво можем да направим без да променяме договора и все пак да създадем по-стабилни структури за устойчиво гарантиране на еврото. Дали ще е през Европейския валута, Европейски валутен фонд или срещу някакъв еврофискален орган или а, е, чрез съответните структури на управление, които по-нататък е, може би е, ще предизвикат някои ограничени, подчертавам ограничени изменения на договора. Да, държавите членки ще говорят за национален суверенитет, но всичко това е необходимо за Европа. Защото ако всеки дърпа черпата към себе си, в едно по-далечно бъдеще ще подкопае Съюза. Така че трябва да измислим един пакет и да се възползваме от бъдещите финансови преговори. Така че съвместно с държавите членки и комисията най-сетне да схванем, че има едни политически и приоритети или приоритети на финансовата политика, върху които трябва да се съсредоточим, да направим съответните съответните бюджетни изводи, да заложим съответните изводи в бюджета, за да бъдем убедителни пред гражданите и да бъдем наистина гаранти на тяхната сигурност и а, мир. Мерси. Благодаря. Сега господин Мулдър. Мулдър. Е, да изложи своето становище, също като бивш представител на комисията по бюджет. Благодаря много, благодаря за поканата и за възможността да бъда тук за пореден път. Констатирам колко е интересен комитет е това и колко интересни дискусии се водят тук. Ще трябва и мисля, че мога да бъда кратък. По много малко точки мога да възразя на преждеговорившите. Мога да само да се съглася, близо 10 години съм бил член на комисията по бюджета през, и през последните 10 години е, констатирам, че влиянието на Европейския парламент тази посока намалява. По-рано имаше две четения, сега едно четене по въпроса за със е, своите е, по отношение на резервите парламента можеше да прави много повече сега. Не. Сега и аз, аз също смятам, че е необходима нова система от нова собствени ресурси. Нека не забравяме един момент а, е, при, при а, е, лицемерието на държавите членки. Ние гласуваме, комисията прилага и резултатът а, е, понякога е такъв, е, че разходите са национални, но особено в светлина, във време на криза, е, чуваме откъде на къде европейския бюджет ще дава е, такива пари, докато национално ниво ние трябва да отбелязваме загуби. Но така е, когато има многогодишна а, рамка, човек поема ангажименти и трябва да ги изпълнява. Така че се нуждаем от нова рамка с нови приноси към бюджета. Групата на най-високо, на високо ниво направи редица важни предложения. Да, важно е според мен да не мислим за промяна на договора преди да сме постигнали резултат. Така че нека да свършим каквото ще вършим в рамките на съществуващите възможности. Чуха се добри предложения и мисля, че ресурсите могат наистина да бъдат взети предвид. Аз мисля, че можем да е, подновим нещата и можем по отношение на климата е, да пригодим бюджета и съответно да приведем в съответствие и приноса към него. Според мен нивото на бюджета 1% от крупния е, вътрешен продукт никога няма да достигне е, е, размер от 2 и повече процента. Като слушах днеска, е, се питам дали тези 2,3% могат да покрият всички тези фондове, така че очаквам да бъдем, ще изпаднем в много трудно положение. И накрая бях докладчик по бюджета през 2004 година. И е, тогава се присъединиха новите държавите членки. Една от големите дискусии е, беше как да им помогне. И размишлявахме за Европейската инвестиционна банка, да разширим нейната роля. Е, по този въпрос вече дискутирахме и установихме, че има Европейски е, инвестиционен фонд, особено за малките и средни предприятия. И тогава създадохме из, изрична гаранция от 31 милиона и е, директора на инвестиционния фонд. Тогава реагира доста сдържано. Но когато няколко години го попитах е, как вървят нещата, той каза прекрасно. Е, ние предоставихме гаранции и ето сега се роди е, системата Skype, мисля, че в Естония. Мисля, че това е блестящ пример за това как трябва да разползваме тези инструменти. И накрая за тези трудни е, времена за Европа. Е, моето усещение е, след е, толкова години аз не съм евроскептик. Напротив, все повече се убеждавам, че европейското решение в Обединението на Европа. А за това бюджетът е абсолютно и насъщно необходим. Благодаря. Monsieur Дефео. Тафу, който е бивш директор по финансовите въпроси. Благодаря, господин председателю. Аз съм типичен експерт, защото съм натрупал опита си не в академичните среди, слушайки от вас. Аз никога не съм бил член в комисиите, както сега се наричат Бач и Конт, но в Кобю и Кокобю, онези, които ги знаят, знаят какво имам предвид. Разбира се, още през 1975 година парламента започна с символични правомощия правителствата и а, комисията някак се избъркаха, да му ги дадоха тези правомощия но това се превърна в пътя към ам, съответно законодателна политика. Тук се развиха прагматични възгледи, политически възгледи е, и което е много важно, сближаващи политиците виждания. Така че нямаше раз, разделение, когато говорехме на езика на бюджета и когато говорехме на езика на политиците. Това даде множество възможности на комитета. Ще припомня, че имаше съчетание от два компонента. От една страна несъвместимите разходи, от друга страна съществуването на междуинституционалното споразумение. Така че в едни случаи може да имаме повече пари, по-малко принципи или по-малко пари, повече принципи, което е важно за развитието на правомощията. Накрая нека да кажа нещо за бъдещето Вярно е, че положението след Лисабон се промени. Парламента има пълни законодателни правомощи и все пак законодателството е по-малко, както чухме от професор Бенедето е, е, по-скоро съвета, а не парламента е движещата сила и все пак има широки възможности за повече правомощия първо е финансовата ефективност и ефикасност на бюджета. За това нека се възползваме от съществуващите възможности, но може би малко по-различно. Това, което аз виждам, че цялото това законодателство с всички тези механизми, критерии и параметри, които са много много технократски е, е, трябва да получат политически тласък. Това е недостатъкът на парламента. А, всеки. Другото, което мисля, че трябва да има контрол на европейската политика. И това е друг елемент, който може би трябва да подчертаем за бъдеще. В началото на заседанието господин Ламасур говореше за подаръка от а, а, съвета. Може би това е част от договорката за бюджета, което не присъства в договорите, но е на практика така. И, и друг въпрос а, е финансовия пакет на програмите. Така, нареч, така да кажа карт бланш на политиката. Ефективността и ефикасността на бюджета и надзора и контролът контрола са по-развити, отколкото финансовите пакети и може би тези подаръци за държавите членки също трябва да се преразгледат. Това трябва да бъдат елементите, заедно с преразглеждането на ресурсите за един бюджет, по-насочен към европейското обще... общо благо. Той може да е по-голям, но може да е и по-малък и по-съсредоточен. И когато парламента мисли, трябва да зададе въпроса е, ползата за Европа. Това трябва да бъде водещо за, всичката, за всяка наша политика. Това исках да споделя с вас. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин директор. Като се има предвид колко е часа, мисля, че би било некрасиво да продължаваме с дебата. Е, така че, накратко, е, в обобщение, първо, благодарност на всички участници, на всички експерти, които участваха в следобения ни дебат. Те бяха много ясни, очертаха плюсовете, трудностите от това, което наречохме бюджетната галактика. Е, споменаха нови методи, нови инструменти е, с възможността за умножаване по 15. Наистина е, е много елегантно да кажем, че мобилизираме толкова много пари, но когато говорим за европейски инвестиции, дали това е защото ни липсват средства или защото единния пазар не е толкова единен и те първа ние трябва да изковаваме правилата на утрешния ден. Така че, за да има инвестиции, трябва да има доверие, защото ние имаме Европейска централна банка, имаме единна парична политика, но нямаме единна економическа политика. Така че сега трябва да помислим за координация. С голяма надежда очаквам доклада, който готви колегата Бърге Вярно е, че FC е, даде добри резултати, но нека не забравяме, че понякога може да има а, прехвърляне на обществения дълг, на, дълг и на бюджета, т.е. прехвърляне на средствата към частни партньорства, стига се до а, крайности. Така че е, ние трябва да помислим. Парите са, са скъпи и ако няма структурна реформа, за да постигнем конкурентоспособност, някои инвеститори е, ще се въздържат. Така че ето една интересна тема за да помислим за една Европа добре координирана, сближаваща се във всяка област, пряко разграниченията общата селско-стопанска политика дава примери в това отношение. Може би трябва да помислим за промяна, така че производителите да ни слушат, когато онези, които се занимават с добив на петрол, комисията трябва да помисли дали те извършват това по законен начин. А когато говорим за търговската политика и промените в договора. Е, аз очак гледам с надежда към бъдещето, защото явно е, че в момента Европейския съюз е уязвим. Брексита би трябвало да ни накара да се замислим по този въпрос и аз мисля, че нашия бюджет ще бъде подходящо средство да започнем политически дебат и да се опитаме да изградим едно по-добро бъдеще. Но ако държавите членки продължават да се окупават в националния си егоизъм, няма да успеем. Говорим за собствени ресурси. Само така ще излезем от тази клопка, в която сме дали отрицанието на напредването на Европа няма да се крие в това. Така че, ако ме питате, трябва ли да се въведе нов данък, не, не мисля, е това, което е непоносимо за европейските данакоплаци, трябва да бъдат разгледани по еднакъв начин. А, защото националните данци не бива да се дават основания за европейска конкуренция. конкуренция. Така че, като говорим за собствени ресурси, нека да мислим. Най-важното е да знаем, че националните правомощия и суверенитета, упражнявани сега от държавите членки, е до голяма степ, до известна степен са иллюзорни. И е, нека това не забравя това полистите. Е, господин Ламасор каза, че трябва да помислим за това и че тези правомощия ще бъдат по-добре изпълнени в условията на глобализация трябва да въведем яснота в своята практика и да се помисли за националните данъци и това, че те не влизат в европейската, европейския бюджет. Така че имаме какво да правим. Брексита ще бъде чудесен повод да си помислим за бюджета. Трябва да предвидим новата многогодишна финансова рамка и мисля, че това е повод да поведем политически дебат за Европейския съюз, това, което, за това, което може да направи Европейския съюз симпатичен, привлекателен в очите на хората, на европейските граждани, което означава, че ние трябва да поведем дебат понятен за европейците, както и да изградим бюджет понятен за вас. Колеги, мисля, че обмена на мнение бе много интересен. Благодаря на експертите, на колегите, които направиха изказвания и на членовете на групата на високо равнище, които а, направиха предложения. Благодаря и на а, техническия екип, който изготви тези материали за галактиката на бюджета. И тази, за да може тази галактика да се превърне в един общ образ, мисля, че може много да направим по линия на бюджетното единство. А, така че очакват ни много интересни преживявания. И, от тук на сетне ми, ми подсказват, че ни предстои малък прием, прием. Така че онези от вас, които имат време да останат някои друга минута, можем да прекараме няколко приятни минути заедно и да изразим нашата солидарност и готовност да поставим бюджета в услуга на Европейския съюз и на политическите идеи. Ние избора на господин Трамп трябва да насърчи европейците. Може би това е добър стимул за да продължим напред. Благодаря. Закривам заседание.